Buon pomeriggio a tutti. Saluto мистер eh, Добър ден на всички. Искам е, приветствам господин Диамандурас, който вече е сред нас за тази точка от дневния ред. Той ще представи годишния си доклад. Това ще стане веднага след като се справим е, с точка 15, а именно резултати от заседанието на координаторите. На заседанието на координаторите решихме кои ще бъдат докладчици и в частност докладчика по особения доклад на омбудсмана за недоброто функциониране и въпроса за по-широко използване на регистрационните данни на летищата. Скоро трябва да чуем кой ще бъде докладчикът. Сега по отношение на гражданските инициативи започнахме работа на ниво координатори, за да видим как ще тръгнат нещата вследствие на измененията – и а, е, какво ще се случи с разпоредбите, които променят сферата на компетентност. Решихме, включително чрез особени заседания на координаторите, да продължим да работим по тази тема, е, защото а, е, би трябвало да дадем идеи на тези, които приемат решения в тази сфера. Ето кои области разисквахме. Първо, има нов график за специалните заседания. Трябва да можем да организираме поне четири. Тук става дума за изслушвания, поверени на нашата комисия. Второ, трябва да е, усъвършенстваме информационната и комуникационната си дейност, нуждаем се от специални портали, за да обработваме исканията на гражданите и трябва да ускорим реда за разглеждане на техните искания. Също обсъдихме необходимостта ясно да разграничим петициите или жалбите от една страна и популярните инициативи. Разисквахме това по член 203А с измененията. Там е предвидено участие на парламента, в частност на комисията за петиции, ако тези, които са инициатори на народната популярната инициатива, са на мнение, че тази инициатива не е, е намерила необходимото решение. И ако всички предпоставки, свързани с петицията, са изчерпани, ние ще можем да се намесваме. Също така, говорихме за това да привлечем всички, които имат отношение в инициативата за, т.е. процедурата за популярната инициатива. Разисквахме това с Лаво Стампус, заместник председателя на парламента, който отговаря за този въпрос. Говорихме с комисаря Шевкович и разбира се, говорихме за председателите на комисии. В частност, господин Лене. Така че ще ви държим в течение на ставащото в тази връзка. Групата на координаторите също реши, като неотложен въпрос, да е, включи е, сметището в Пянделоно. Въпросът не търпи облаждане, о, о, отлагане и е, подписалите е, тази жалба е, са ни разяснили защо. А, сега, доста а, петиции получихме връзка с проучванията и добива на шистов газ. Координаторите решиха да бъде организирана работна среща, ателие по тази тема. Постигнахме. И Смятаме, че трябва да организираме тази проява на 9 октомври. Ще участва и Комисията по научни изследвания. При организирането на тази среща ще се допитваме и до председателя на Комисията по околната среда. Тази комисия вече е организирала семинар по темата и много европейски граждани се отнесоха извънредно положително. Одобрихме и въпросника, изготвен от работната група. във връзка с крайбрежието на Испания. Бяха откроени някои елементи е, в работната група по тази тема. Ще се отнася до дневния ред е, на следващото заседание. Координаторите засегнаха само някои от основните въпроси. Но проекта на дневен ред за следващото заседание още не е изготвен. В момента, в който бъде изготвен, ще го разпространим сред колегите за одобрение. И последно, което споменах пред координаторите и трябва да повторя тук, е свързано с а, а, Комисията по околна среда. Има заседание е, съвместно на Комисията по регионално развитие и Комисията за околната среда. Много важно заседание, което ще се проведе на 28 юни. На него ще се разисква новото европейско законодателство в областта на околната среда. Мисля, че има място за нашето участие. Надявам се то да е ползотворно. Няма е, други въпроси, които да сме обсъждали. Изчерпих съобщенията си. И се надявам, че колегите от комисията няма да възразят, при което е, ще се смятат за одобрени е, данните за това заседание. Извинявам се за няколко минути. Е, скучни са тези съобщения. Сигурно е доскочало и на господин Диамандурас, но тъй като изчерпих съобщенията, най-сетне му давам думата за представяне на неговия доклад. Eh, Колегата Бущинаро обаче иска да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Ще отнема от времето ви само 3 минути, за да представя една книга, която ви чака на входа. Тя е особена. В нея се разисква един голям проект за добив на злато в а, моята страна. А, това има много голямо значение за устойчивото ни развитие и въобще за а, златодобивната индустрия в Европа. Много учени, важни неправителствени организации са взели участие в тази книга. Добре познати ни парламентаристи от Европейския парламент, които се борят отдавна за устойчивото развитие и за опазването на околната ни среда. Книгата позволява да се чуят и гласовете на хора, които в моята страна не са получили възможност да се изкажат и бяха подложени на много агресивна медийна кампания, след което медиите просто спряха да предоставят информация по въпроса. Най-сетне в книгата са засегнати европейските стандарти, които трябва да бъдат спазвани във всички държави членки на Съюза. Книгата Раша Монтана в европейските разисквания, е източник на документация за всички, които искат да участват в обсъжданията за златодобивната индустрия в Европа и е, ще позволи повече да не се казва извинявайте, не знам нищо по въпроса, обаче съм за. Това е, е по опит първо да се запознаем с информацията, след това да говорим. И освен това, тази е, книга е признание за впечатляващата дейност и борба на румънското гражданско общество, което се мобилизира невероятно, за да защити нещо, което е, е по-важно от една изолирана отделна тема и интерес. В заключение, е, нашето участие има яв европейски принос и измерение. След е, излизането на книгата е, бяха поканен е, да посетя много голямо дружество в Европа, което работи в златодобивната индустрия. Те планират да повишат стандартите си и няма да споменавам дружеството, но бих искал в цяла Европа да се стремим към най-високите стандарти, а не към най-низките стандарти. Благодаря. Това несъмнено е важен принос и е, съм сигурна, че е, има хора, които е, желаят да се запознаят е, с подробностите. Мисля, че след това кратко отклонение можем да дадем думата на Европейския омбудсман. Е, господин Диамандурас. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми евродепутати, искам да благодаря за възможността да се изкажа пред вас във връзка с годишния си доклад за 2011 година. В доклада се съдържат основни статистически данни и предварителна информация за жалбите, които съм получил от граждани, дружества, НПО и други през 2011 година. Вече сте получили пълния му текст а, на английски язик и а, анотация на всички официални езици. Както обикновено, от юли месец ще съществува и пълен вариант на всички официални език, езици. Най-напред искам да кажа, че благодаря на парламента и е, на е, вашата комисия за трайната подкрепа на работата на омбудсмана. Уверявам ви, че ще продължа да работя в тясно сътрудничество с вас с цел постигане на нашите основни задачи граждани, е, да могат максимално да се възползват от правата си по е, европейските договори. И винаги ще работя за тази цел в рамките на мандата си. Той е много специфичен. Аз разисквам е, и разглеждам жалби за недобро функциониране на европейските институции и други органи. Моята работа следователно допълва тази на вашата комисия и за това трябва да гарантираме, че ролята ни, макар и взаимно допълваща се, е добре се отграничава държава. Всякакви са оплакванията. От необоснован отказ на документи, забавене на плащания, публикуване на е, невярна информация и е, липса на отговор на писма. Сега, цитирам, моите решения не са юридически задължения, задължителни, но използвам силата на убеждението, за да се постига приятелско уреждане на споровете между европейските институции и е, жълбоподателите. Нашите служби могат да действат много ефективно и това е много важно е, за е, жалбоподателите. Услугите ни са напълно безплатни. След нашата намеса, институциите често пъти са плащали необходимото, включително лихви, давали са документи, преодолявали са несправедливости, прекратявали са дискриминация. Е, също така е, в този контекст съм разисквал и въпроса за потенциален конфликт на интереси. Сега, статистическите данни. През 2011 година съм получил 2510 жалби от граждани, фирми, НПО, сдружения и други. Сега, по географски происход, мога да ви кажа, че както обикновено Испания и Германия са източник на най-голям брой сред жалбите. Следват Полша и Белгия. Съпоставимо с населението обаче, Люксембург, Кипър, Малта и Словения са източник на най-голям брой жалби. В годишния доклад има е, детайли е, по страни, а в анотацията се съдържат и карти. Е, старая се да отговоря на всяка жалба, дори когато тя не е в моя мандат. През януари 2009 година е, на своята веб страница поставих интерактивен наръчник на всички 23 официални езика. Целта на наръчника е да се е, насочват жалбите към най-компетентния да ги разгледа орган. Моите служби, вашата комисия, службите на националните или регионални омбудсмани в държавите членки или е, механизма за решаване на спорове, е, като Солвит е, е, или е, портала Ваша Европа, механизми създадени от Европейската комисия. Не трябва да подценяваме колко значимо е гражданите да бъдат насочени, опътени към най-компетентния орган от самото начало, за да им се спести смущаващото забавене и объркване, когато те сами трябва да определят най-компетентния орган. През 2011 година за... Продължи спада в броя на жалбите. 111 са по-малко, отколкото предишната година. До голяма степен това се обяснява с интерактивния наръчник, защото още от самото начало гражданите знаят към кого да се обърнат. През 2011 година повече от 80 000 души са се допитали до наръчника и са се възползвали от това. можем да кажем, че над 22 000 граждани пък през 2011 година са получили пряка помощ от омбудсмана. Освен това, на веб страницата на омбудсмана са извършени над 295 000 индивидуални посещения. но пък Броят на разследванията, които започнахме през 2011 година, 396, показва увеличение с 18% в сравнение с предходния период. Все повече хора, които се обръщат към Европейския омбудсман, го правят основателно. Големият брой разследвания е резултат и на промените в нашата собствена процедура, така че тя да стане по-достъпна за гражданите. Тази година въведохме нов тип разследване при което позволяваме на жалбоподателите да изясняват жалбата си, когато в началото не са съвсем убедени дали имат право да търсят от Европейска институция становище по съответния случай. Като цяло през 2011 318 разследвания са приключени, 97 с положителен резултат за жалбоподателя, е, като съответната институция е, се е споразумяла приятелски, е, спогодила се или е приела препоръката не е установено лошо функциониране в 64 случаи, а в 47 случая е било установено такова. Институциите е, в 13 от тях са приели частични или пълни препоръки, а 5 случая са приключени с критични бележки. Най-сетне в 39 случая съм направил допълнителни бележки с цел усъвършенстване на функционирането. Е, трайното намаляване на критичните бележки е, от нашата служба е, доказва допълнително, че институциите на Европейския съюз реагират положително на нашите препоръки и възприемат проактивно поведение, така че всяка ситуация да се окаже печеливша за всички. През последните три години броят на критичните бележки е средно е, малко над 34, е, докато в предходния период 2006-2008 година беше 46 средно. Драги евродепутати, е, в тази година отново съм включил тъй наречените звездни примери в своя ежегоден доклад за да откроя случаи, в които институциите са се държали за пример и за да подчертая, че ролята на омбудсмана е да допринася за усъвършенстване на работата на европейските институции. Такива звездни случаи, високопрофилни, са изложени в раздел 1.5 от доклада. Институциите сътрудничат с омбудсмана с цел благоприятен изход от жалбите и това е много важна предпоставка за работата на нашата служба. Отбелязвам също, че в някои случаи е, конструктивното поведение на самите жалбоподатели е било от основно значение за достигането на една общо печеливша ситуация. Според проучването на Евробарометър е, за правата на гражданите и функционирането на европейските институции е, поръчено от Европейския парламент и омбудсмана и извършено през 2011 година, правото на свободно движение в Европейския съюз се смята за най-важното право на гражданите. 46% от отговорилите на анкетата са дали този отговор. 33% е, смятат, че имат право на добра администрация, а 32% смятат, че най-важно е правото им да се свързват с омбудсмана. 42 22% от респондентите обаче казват, че не са доволни от прозрачността, 52% отговарят на въпросите, че е, омбудсмана трябва да помага на гражданите да знаят правата си и да ги упражняват. През марта 2011 година помогнах да се организира е, най-голямата проява въобще някога организирана от омбудсмана, а именно дава ли резултати Лисабонския договор за гражданите. Председателя на Европейския съвет, е, господин Ван Ромпо, е, заместник председателя на Европейския парламент Даяна Уолис и заместник председателя на Европейската комисия Вивиан Рендинг бяха сред гостите на конференцията през 2011 публикувах и брошура а, с заглавие Проблеми в Европейския съюз. Кой може да ви е помогне? Там е, се описва целият спектър от механизми за решаване на спорове и проблеми в Европейския съюз. Отбелязвам, че търсенето на тази брошура беше най-голямото в сравнение с търсенето на всички наши публикации – с оглед по-голямата прозрачност, използвах случая 28 септември, Международния ден за правото да се знае, за да стимулираме европейските институции да бъдат проактивни, що се отнася до прозрачността. И ги призовах да възприемат полезни документи на регистрите, които са лесно достъпни за гражданите и се консултират в интернет. Също така в 2011 година започнах да публикувам на веб страницата информацията за новите разследвания в момента на образуването им. Това позволява на гражданите да следят какво става със съответното разследване от самото му начало. Госпожо председател, почитаеми евродепутати, през 2009 година възприех декларация за мисията на институцията на омбудсмана. Цитирам. Европейският омбудсмен се стреми към справедлив изход на жалбите срещу европейските институции и стимулира а, прозрачността и административната култура на обслужване. Той се цели а, доверие между гражданите и европейските институции и утвърждаване на най-високи стандарти а, в работата на европейските институции. За да изпълнявам тази мисия в максимална степен, през 2010 година приех стратегия за институцията, която е основа за моите инициативи и за цялата ми работа през настоящия ми мандат като омбудсман. Ето основните моменти в стратегията. Първо, укрепване на диалога с жалбоподателите, гражданското общество и други заинтересовани, в съответствие с задълженията, проистичащи от Лисабонския договор. Второ, установяване на най-добри примери от практиката, включително чрез сътрудничеството в Европейската мрежа на омбудсманите. И трето, укрепване на ролята на омбудсмана чрез утвърждаване на административната култура на обслужване в институциите на Съюза. За да има добра администра... администрация, е, достъпна за гражданите, всъщност е, институциите трябва да развият у себе си такава култура, че те са, съществуват за да обслужват гражданите. Това ще стимулира служителите не само е, да знаят, че добрата администрация е право на гражданите, но и да бъдат любезни в отношенията си с тях, да имат желание да обясняват какво правят, какви са мотивите за действията им и с готовност да приемат публичен контрол над поведението си. С тези съображения стигнах до извода, че ще е много полезно да се направи едно кратко изложение на а, принципите на публичната служба, а, чрез което да се засили доверието на гражданите в европейските институции. Е, обърнах внимание на този въпрос миналата година и направих такава декларация за принципите на публичната служба, е, които трябва да са отразени в поведението на е, служителите на институциите. За да може всичко това да слезе на ниво държави и членки, се допитах от, до колегите си омбудсмани, когато правих проектите. След като направих проектите на принципите, през февруари 2011 година организирах широко обществено допитване. До юни месец събирахме мнения, 56 много ценни становища получихме. През ноември обнародвах резултатите от консултацията. Те могат да се видят на моята веб страница. Днес, днес сутринта, съм публикувал принципите на публичната служба. Нека ги изброя накратко. Принцип 1. Воля да се служи на Европейския съюз и гражданите. Службата трябва да знае, че съществува, за да обслужва интересите на съюза и неговите граждани при постигане целите на договора тя трябва да а, прави а, препоръки и да взема решение само с оглед на тази цел. Гражд... Държавните не, а служителите на Съюза трябва да се подчиняват на този принцип и да се стремят към най-високи професионални стандарти непрекъснато. Трябва да се стремят към публично доверие и да дават добър пример. Принцип 2. Морал. Службата на Европейския съюз трябва да бъде подчинена на изискването за приличие и да бъде непрекъснато открита за задълбочен обществен контрол. Това задължение не се изчерпва само с законосъобразното поведение. Служителите на Съюза не трябва да поемат никакви финансови или други задължения, които могат да повлияят при изпълнението на техните функции. Включително не трябва да приемат подаръци, те трябва а, да декларират всеки частен интерес, свързан с техните функции. Трябва да избягват конфликти на интереси и представата, дори външна, че има такъв конфликт. И това задължение продължава и след като те а, а, напуснат работното си място. Трети принцип обективност. Служителите трябва да са неутрални, да се подчиняват на доказателствата, да изслушват различни становища, да са готови да поправят грешките. Те трябва да опират своите решения и препоръки на всичко, което е изрично предписано от закона. Те не трябва да допускат дискриминация, и да харесват или да не харесват конкретно лице, като това се отразява на поведението им. Принцип 4. Зачитане на другите. Те, служителите трябва да зачитат служителите на други служби и гражданите трябва винаги да бъдат готови за сътрудничество и да полагат големи усилия да разберат какво казват а, техните събеседници, като в отговор използват лесен за разбиране език. Е, принцип 5. Прозрачност. Служителите трябва да са готови да обясняват своите действия и да ги мотивират. Те трябва да е, бъдат открити за публичен контрол на дейността, е, включително с оглед нейното съответствие с тези принципи. Госпожо председател, почитаеми евродепутати, както не веднъж съм казвал, е, подобна декларация е, на принципите на служителите на Европейския съюз не е нито първата, нито последната за етичните стандарти, от които трябва да се ръководят европейските служители. Както стана ясно в общественото допитване, регламентът за персонала, финансовият регламент, и широко приятия кодекс на добро административно поведение, изготвен от омбудсмана, въплащават тези принципи изрично или мълчаливо. Целта не е да се създадат нови етични стандарти, а по-скоро ясно да се заяви какви са съществуващите очаквания и на служителите на Съюза, и на гражданите – Ползата от изричното закрепване на тези принцип е да се утвърди непрекъснатата конструктивна дискусия между служителите в Съюза и между служителите и гражданите на основата на морално приемливи начала. Това е много ценен елемент във всеки дебат. Ние не се стремим чрез този принцип да дублираме стандарти или да ревизираме тяхното изпълнение, когато те съществуват. Не, очакваме те, нашите принципи да се превърнат в богат източник на идеи, чрез който в бъдеще ще се подхранва институционната култура, която ще превърне в реалност очакванията на нашите граждани. Благодаря. Е Благодаря много, господин Диамандурус. Благодаря за този доклад. Много се радвам, че в доклада си споменахте и области, в които има подобрение подобрение и в вашата работа, ден след ден, подобрение в начина по който а, функционира офиса на омбудсмана. А, това е много важно, защото омбудсманът е длъжен да защитава правата на всички европейски граждани и много добре си даваме сметка, че това съвсем не е лека задача. На със сигурност ще се върнем към вашия доклад. Ще го вземем предвид. Аз съм докладчик по темата тази година. Ще се проведе заседание на 12 юли и съм сигурна, че в доклада си ще включа и много препратки към вашия доклад, защото в доклада ви има изключително много полезна информация. Давам думата на Ниман Кристенсен, представител на комисията. Благодаря много на господин Диамандурус, нашият омбудсман. Традицията повелява комисията също да се изкаже по темата, не само защото е основна тема на доклада, а и защото представлява една от институциите, по отношение на които са подадени повечето заявки към омбудсмана. И тук искам да кажа, че работата на омбудсмана се основава не на това, че решенията му са правно задължителни, а на това, че със своите решения той предизвиква морален ангажимент у европейските служители. И тук искам в лично и професионално качество да изразя своята благодарност към вас, господин омбудсман, за посветената ви работа в тази посока. Много добре знаем, че работата ви е, няма да приключи непрекъснато се променят нещата и е прекрасно това, че гражданите и институциите поддържат постоянна връзка и че се правят усилия да се предоставят по-добри услуги за гражданите и по-добра администрация. И тук а, говоря не само от името на комисията, смятам. Така че вие и вашите служители заслужавате огромна похвала. Лисабонският договор, който е сравнително нов, както и хартата за основните права, повеляват всяка институция да разполага с добра администрация. Обсъждали сме въпроса неколкократно на конференции и е ясно, че това е един от основните принципи на договора. Така че много добре се радвам, че вие се опитвате да намерите начин да въплатите този принцип. Отношенията между омбудсмана и комисията са изключително конструктивни и много се радваме, че в последно време те се задълбочават. Връзките между институциите, между двете институции и на оперативно и на политическо ниво са многобройни и тук искам като пример да спомена отличния обмен на мнение през феврали 2011 година, както и преди два месеца между господин Диамандурус и всички е, генерални директори на комисията. И за онези от нас, които бяха там, искам да кажа, това не беше само въпрос на любезност. Това беше една среща, на която имаше истинска, действителна дискусия как да се подобри административната работа в Европейската комисия. И така, разбира се, комисията остава институцията, която поради своите правомощия за, предостав... за изготвяне на предложения и други правомощия е най- често а, засяганата в оплакванията на гражданите е, до омбудсмана институция. 58% от подадените жалби са по отношение на работата на Европейската комисия. Но като цяло жалбите са по-малко. Не знам дали това значи, че се справяме по-добре, дано да е така но при всички положения съм изключително благодарен на омбудсмана, защото за нас е изключително важно да служим на гражданите. Важно е да се спазва един открит етичен кодекс и непрекъснато да се информират служителите за принципите на доброто административно поведение. И тук а, ще кажа, че ние е, с удоволствие получаваме от вас е, изложените е, прагматични правила, защото в крайна сметка е и от наш, наш интерес да сме много по-ясни и разбираеми за гражданите. Много сме обсъждали е, на семинари какво представлява неетичното поведение и какво представлява етичното поведение. Много често не е съвсем ясно. По-скоро това е ежедневното поведение на един служител, начинът по който той си взаимодейства с колегите си и с гражданите. И е много важно непрекъснато да припомняме на служителите това за да може никога да не го забравят и работата им много по-добре е да спазва тези основни насоки. Много се радвам, че избрахте и е, основни е, примери, които да публикувате, за, за да си служим от тях. Ние сме от един е, многообразен свят. Ето, например, е, е, виждам е, тук е, госпожа Алкен от моята родна страна. Там възприятието за добре действаща администрация изглежда е съвсем различно от това в някои други държави членки на Европейския съюз. Така че много се радвам, че се а, изготвят тези правила, именно за да се преодолее а, а, този проблем на многообразието. И в крайна сметка е добре от време на време да ни се припомня а, всичко това, защото всички ние сме изключително заангажирани. Ден след ден а, борим се с огромните количества работа на бюрата си и този вид припомняне на нашите а, човешки задължения е изключително важно. Благодаря много за коментарите. Благодаря ви много и за искрените, е, топли е, пожелания е, за омбудсмана и неговите служители. Действително, в доклада на омбудсмана се подчертава че се е, намалява броя на жалбите по отношение на Европейската комисия и е, че е, изглежда, че комисията приема доста от препоръките на омбудсмана и така подобрява е, начина си на действие. Надяваме се, че комисията ще продължи да подобрява начина си на действие още повече. А сега да преминем към дебата. Госпожа Синклер, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин омбудсмен, че дойдохте днес. Имам три въпроса към вас. Най-напред, за данните във вашия доклад. Какво е новото и какво е и кое се знае от тази графика? Кои са новите неща? На второ място – Информацията за гражданите, за вашата работа, за, вашите, за вашата способност да третирате даден въпрос. Колко успешна е вашата комуникация с гражданите? Аз мога да ви кажа, е, че като депутат когато се говори за недоволството от Европейския съюз и институциите, е, то в моят избирателен район това недоволство е много голямо. Какво правите вие по този въпрос? Може би, например, да организирате семинар за депутати, за кратко обучение за депутатите, да им поставите цели и начини за постигането им. И освен това, е, има някои въпроси, които според мен могат да бъдат доуточнени, дояснени. Но основният ми въпрос се съсредоточава върху бюджетните аспекти. Е, вие казахте, че има около 2800 жалби през 2008 година, които са намалели през 2011 е, година. А вашият бюджет е около 10 милиона евро. А, това означава, че вие употребявате с около 140 хиляди евро за разрешаване на един въпрос. А, това е доста висока сума, когато става дума за, времена на, за, време, в което, в, за времето, в което се намираме, именно времето на криза. И бих искал да чуя вашата реакция по този въпрос. Европейския въпрос е организация, която се застъпва много за економии, а бих било хубаво да се получим от собствените си действия. Благодаря. Госпожа Алкен, благодаря. Аз Разгледах е, жалбите, които са поступили при вас. Е, много пъти сме казвали, ако има много жалби от една държава, това не означава, че в тази ситуация ситуацията с администрацията е лоша. Може би даже това е обратния сигнал, че хората са много ангажирани в тази страна. Ето, например, ситуацията в Румъния и България. Ситуацията е доста интересна. Това, което виждаме в нашата комисия е, че има, имаме много до високо квалифицирани граждански общества в България, например, където ситуацията пък в Румъния е съвсем различна. Може да се каже, че толкова много жалби от Гърция няма толкова много жалби от Гърция. Защо наистина? Аз понякога говоря с испанските си колеги, на които казвам, че те трябва да се гордеят с толкова много жалби. Това значи, че хората са живи, ангажирани, и те искат да участват в нашата работа. Те не биват да се съдят на тези хора. Е, това е просто един общ коментар и мисля, че трябва всички ние да вземем предвид разликите между отделните държави членки. И на второ място. А, по отношение на вашите принципи. Аз казах тази сутрин от становището си за администрацията в Европейския съюз. Това е просто едно мнение, едно становище. Но там също става дума за такива принципи. Аз много се надявам да успеем а, тези формулировки да не останат само на хартия. Това са добри инициативи, чудесни а, цели да сме прозрачни, да сме задълбочени, но когато започнем, когато навлезем в ежедневната си работа, виждаме, че има и други действия, има тайни разговори. Така че аз наистина се надявам, че в сътрудничество с вас може да формулираме правилата по-сигурно. Така че правилата, които следваме в Европейския съюз, да не останат само добри намерания. Защото понякога наистина реалността е доста разочароваща. Освен това, в Дания, в Швеция има опит с подобни принципи. И тези принципи е, са от полза не само за гражданите, но и за властите, за администрацията. А, ситуацията за властите за администрацията се подобряват. Те знаят какво трябва да правят, какви ценности да следват. Би било чудесно, ако може да убедим нашите колеги в съвета и комисията, че те не бива да се страхуват толкова много от намесата на гражданите. Те не, гражданите не са страшни. Прозрачната демокрация не е страшна. Тя само ще допренесе за създаване на едно по-добро общество. Благодаря ви. благодаря за съгласието ви да водим тази битка заедно. би било хубаво да имаме една добра, да постигнем една добра административна практика дори ако не може да подобрим всички законодателни актове. Наведнъж. Благодаря, гос... господин Рако Има думата. Благодаря. Аз искам да благодаря на господин Допорос. Неговият доклад е, доклад е много задълбочен и той предлага един много добър анализ на своята дейност, както уточни и представителя на комисията. Аз съм от същата страна, както господин Диамандорос и е, даже бях е, за няколко дена номиниран за министър-председател, но аз мятам, че във всички държави и членки има предимства и, и негативи. И не бих искал и бих искал да кажа, че обобщенията, генерализациите не са добра практика. Страни като Гърция, Испания, Ирландия, Италия, а, такива едни страни често понякога се дискредитират. Например, в германския бил Цайтонг се казва, че, в Гърци, че гърците преди изборите могат да изберат а, даже карагиозис е, могат да изберат е, който и да е представител на лявото или дясното. карагиозис е един нехрени майко, е един символ за човек, който, с който нищо не се занимава. И когато такова нещо се пише в пресата, то тогава се създава едно впечатление за гърците – а, като за народ, който а, просто петнят лицето на континента. Аз като грък не бих си позволил подобни аргументи. Има добри немци и лоши немци, има добри гърци и лоши немци, исп... гърци, испанци и така нататък. Но а, трябва да се прекратат генерализациите и общенията по повод на нациите и на страни. Европейският омбудсман има задачата заедно с е, другите институции на Европейския съюз има задачата да поощрява справедливостта. Това е важно за европейските граждани. И тук става дума за съвсем конкретни казуси казуси. Ин конкрето, както казваме ние. Чувството за справедливост е едно общо е, чувство, едно абстрактно чувство. И когато човек има чувството, че преживява справедливост, то тогава е, това значи, че народите признават, че трябва да направят някои жертви. Хората тогава разбират, че тези жертви трябва да са справедливо разпределени. Това означава принципът на справедливост. А в момента цяла Европа и особено Южна Европа се бори с един и същи проблем, а именно проблема на социалната несигурност и социалните безредици. Е, това чувство за справедливост е застрашено в моментната криза. Тук трябва да се съсредоточим. Трябва да направим нещо точно в тази област. Желая ви всичко добро и се надявам, че вие ще успеете да постигнете вашата цел. Аз погледнах бю- вашия бюджет и там става дума за 3,8% увеличение на бю- вашия бюджет. Мисля, че това може да се обясни с факта, че вашите сътрудници са се увеличили като брой и че трябват повече пари за заплати. Освен това е решено сградата, в която беше вашия офис до момента да стане музей. Естествено, вие не носите отговорност за това, но, в, но от това се увеличават вашите разходи за найем. Аз смятам, че всички ние, които сме в тази зала, носим една и съща отговорност. Независимо от коя институция идваме, ние виждаме, че вашата служба не излиза с решение, тя не взима истински обвързващи решения, но вашата дейност има едно романтично измене, измерение. И именно от едно такова измерение имат нужда днешните общество, общества. Някой трябва да се грижи за другите, да контролира другите. И големият въпрос, който се задава тук е кой контролира контролерите? Надявам се, вие със същия успех да изпълнявате длъжността си по-нататък. Председателката, благодаря. Господин Полан. Euh, благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на омбудсмана за замаха в неговата работа, за конструктивното му отношение към публичните служби и за облегчението, което носи на европейските граждани. Имам два въпроса. Единият е свързан с средния срок за отговорите. Вие казахте, че около 65%, даже 75% 65-66% от жалбите се приключват в годината, в която са подадени. Какво става с другите 34% и защо се бавят? А във връзка с мрежи, мрежата на европейските омбудсмани, как работите с страни, в които нямате местен аналог? И какво може да се направи, за да се снабдите с такъв? и този местен аналог не само да бъде намерен, но и да бъде включен в мрежата на европейските омбудсмани, защото явно доста жалби няма да могат да стигнат до гражданите на тези страни. Резултатите по тях няма да могат да стигнат до тях в следствие на отсъствието на местен омбудсман. Благодаря, господин Бущинар. Благодаря, госпожо председател. Господин омбудсман, драги господин Диамандурус. Огромна част, чест и удоволствие е за мен да ви поздравя с представенето на вашия доклад пред Комисията по петиции. Казвам това, като се има предвид, че вашия доклад потвърждава действителност, с която сме запознати. Омбудсманът е, е една от институциите, които се ползват с най-голямо доверие на европейско ниво. Както за гражданите от новите държави членки, така и за гражданите на по-старите национ... Е, държави членки. Така всички ставаме равни от гледна точка на а, е, своите жалби. Положителното отношение, от което се ползва вашата институция, отчасти се дължи на вашата дейност и на дейността на вашия екип. Приветствам ви. Сега въпросите, които искам да ви задам, господин омбудсман. Как смятате в бъдеще да развиете сътрудничеството с националните омбудсмани? Ще взема като изходна позиция три ситуации, с които а, е запозната добре нашата комисия и те са отчасти свързани с националните органи. Българския омбудсман, където имаше много добри резултати от дейността, румънския омбудсман – е, госпожа председателката е, потвърди, че той е изключително открит и е много положителна работата му. Също така е, работата на полския омбудсман. Той също се яви пред нас и ни трогна с резултатността на своята работа и личната си ангажираност. Как можете да оползотворите тези допълнителни активи, които ви носи сътрудничеството с е, омбудсманите в държавите членки? Как можете е, да се възползвате от резултатите в тяхната работа, за да обогатите европейската практика? И е, сега мисля, че мерките за бюджетна дисциплина не могат да бъдат универсално решение, Естествено, че можем да възприемем система, при която няма никакви разходи, само че Европейският омбудсман има нужда от съответстващо финансиране. И е, се надявам, че е, Европейският парламент ще бъде достатъчно разумен, за да ви отпусне средства за вашата дейност, като се има предвид какво е значението на резултатите от тази дейност за европейските граждани. Благодаря и кораж. Благодаря. Няма други так... желаящи да се изкажат, така че отново давам думата на господин Диамандурус. Thank you, Madam President. <clears throat> Let me just say uh, generally... Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на всички депутати, които се изказаха. Да благодаря и на представителя на комисията за щедрите похвали, с които ни обсипаха. наистина съм благодарен за признанието. Тези похвали само увеличават а, моята отговорност. А, защото непрекъснато трябва да вдигаме летвата на начина по който се работи с гражданите, а, защото целта е да се служи добре и на институциите, и на гражданите. Така че искам да благодаря на генералния директор за тези изключително похвални коментари. В крайна сметка 58% е под 66%, а независимо от това, че в комисията работят две трети от всички европейски държавни служители, така че мисля, че резултатите е, в комисията са добри. И освен това, това са препоръки, които могат да са много полезни в комисията. Целта е целта ни беше да съберем основните правила, е, ясно формулирани на една страница, за да може да е, се обхванат с един поглед и европейските служители е, да ги виждат пред себе си и да им се припомня така всеки ден за тяхната задача а, и дълг към гражданите. Благодаря, госпожо Синклер. Благодаря много за коментарите. По отношение на категорията други в таблицата, която съдържа географския списък на страните, включва две групи. Първо, е, оплакванията, които идват от е, страни, които не са членки на Европейския съюз. И второ, оплаквания, които са били подадени без уточнен адрес на подателя. Така че това са двете групи жалби. Иначе, за съжаление, трябва да се съглася с вас, че Европейският омбудсман, за съжаление, не е достатъчно добре познат в Великобритания. Попитахте ме какво правя. Едно от нещата, които а, правя от години, е, че непрекъснато поддържам връзки с служителите на, на комисията и а, омбудсманите в Великобритания по администрацията по здравните услуги и искам да поздравя вашия омбудсман, който наскоро отстъпи поста си на своята заместничка, новата си заместничка. Освен това, непрекъснато поддържам връзки с Британската и Ирландската асоциация на омбудсманите, която представлява най-голямата мрежа омбудсмани в света. И тук мога да ви кажа, че и по отношение на броя на посещенията, а и по отношение на задълбочеността на работата по време на тези посещения, вашата страна действително е една от страните, към които е насочена голяма част от моето внимание и е, се Надявам, че ще продължа да получавам подкрепата на омбудсманите в Великобритания, особено чрез омбудсмана на Великобритания. Иначе, госпожа Синклер, няма как да използвам депутатите в Европейския парламент, за да се разпространи повече информация за омбудсмана, Европейския омбудсман в Великобритания, тъй като а, е, се предполага, че аз се отчитам пред депутатите, но ако вие, госпожо Синклер, имате готовност да разпространите информация, с удоволствие ще ви задействам за това. И накрая, господин Салавракос, очаквах вашата реакция. Нека да ви кажа следното. Най-лесният начин да се подходи към бюджета е да се вземаме броя оплаквания, които са получени и след това да се раздели бюджета по съответния начин. В допълнение към онези 2501 жалби, които съм получил тази година, по различни начини успяхме да помогнем на над 22 000 души. Ами, помислете си, ако разделите бюджета на 22 000, а не на 2000, е, сумата ще се получи доста различна, нали така? Същевременно искам да кажа, че много се радвам, че имам възможност да, отгов... да реагирам на исканията на Европейския парламент и на Комисията по петиции за начините по които могат да се намалят е, жалбите, които нямат основания да бъдат допуснати. И чрез, га, чрез наръчника, който изготвихме, който е на разположение в интернет, успяхме с 25% да намалим броя на жалбите, които няма, не, не бяха допустими. Три бюджета последните три години. са увеличавани с много малка, с много малък процент. 0,1% и само веднъж 0,15%. Така че а, искам да оточня, че увеличението необходимо за тази година е свързано с необходимостта да се преместим на ново място. Парламентът ни принуждава да се преместим а, на ново място, където наймът е много по-висок, защото взима сградата Истман за дом на европейската история. А, там в момента наймът ни е много по-нисък. Всичко това е свързано с още едно действие на парламента. В исторически план омбудсмана получаваше подкрепата на Европейския парламент по отношение на счетоводството. Получихме обаче уведомление, че се оттегля тази помощ от парламента и за това ни се налага да наемем и счетоводител, който да ни помогне да се справим с счетоводно-отчетните изисквания. За това назначаваме един допълнителен човек тази година. Мисля, че с това отговарям на вашия въпрос за бюджета. Госпожо Алкин, благодаря ви много за коментарите, благодаря ви много за постоянната подкрепа, която ни оказвате и искам да кажа е, отново, че съм съгласен с вас, че начина по който се интерпретират е, броя, се интерпретира броят на жалбите, дали са по-високи от една страна или по-низки и така нататък, е, не е, е еднозначен. Просто мога да кажа, че в Испания се подават много повече жалби, въпреки че Испания е по-малка страна от Германия. А през последните години а, на няколко пъти Испания е страна, от която произхождат повече жалби, отколкото в, в Германия но това не означава непременно, че испанците просто много се оплакват, а означава, че в Испания по-скоро има едно по-добре развито гражданско общество. Така че благодаря ви за тези коментари. Що се отнася до административното право на Европейския съюз, много добре знаете къде стои омбудсманът. Моята отговорност е да прилага онова, което се решава в високо уважаемия от високо уважаемите законодатели в Европейския съюз. Ако законодателят приеме закон, а, а, текстове за административното право, тогава ние ще сме длъжни да ги прилагаме. Ще прилагаме текстовете и освен това ще прилагаме и принципите за добрата администрация, които са по-широки от включеното в правото. Така че е, в това отношение очаквам решението на законодателя. И накрая, съгласен съм с вас, че не само гражданите, но и администрацията само може да спечели, ако се приеме такъв регламент. Господин Салавракос, позволете ми да ви отговоря на нашия общ роден език. Е Благодаря много за това, че казахте, че все още имате критичен поглед към моята работа. Това очаквам от европейските депутати, когато се явявам пред тях, за да ги запозная с доклада си. Не бих и очаквал друго от ваша страна и ви благодаря. Ще ми позволите да не коментирам собствените ви думи е, за е, актуалното политическо положение. Не подхожда на Европейския омбудсман да прави коментари в тази връзка. Просто ще кажа, че съм съгласен с вашето изказване – че чувството за справедливост е, е нещо различно от е, правосъдието или правораздаването. И това съответства на разликата между законосъобразност от една страна и доброто административно управление от друга. Благодаря ви за обясненията, които дадохте във връзка с еволюцията на бюджета на омбудсман но аз взех отношение и когато отговорих на въпросите на госпожа Синклер. Сега нека продължа с отговор на въпроса за сроковете, в които приключваме случаите, ще ви кажа, че сме в едно доста добро положение, защото през последните три години се умяхме да снижим средния срок, който ни е необходим за приключване на работата по отделните случаи. В момента средният срок е, е около 9 месеца. И се възползвам от този случай да ви кажа, че през 60-те години на миналия век имаше една много известна книга. Чието заглавие беше Как да лъжем с статистиката. Е, аз трябва да бъда прозрачен като посредник и е, като омбудсман. И за това е, ви казвам, че 9 месеца е средното. Това означава, че някои случаи се приключват за 3 месеца, но други са много сложни и разглеждането им продължава година, дори година и половина. Около 55% на, т.е. около 65% от случаите в момента се решават преди края на годината, в която е подадена жалбата. Това е снижение в сравнение с предходни периоди. И 2008 година всъщност ние внесохме някои процесуални подобрения в нашата работа, които ни позволяват сега да действаме по-бързо. На втория ви въпрос. Как се опитвам да поддържам отношения и сътрудничество там, където не съществува омбудсман – Е, само в Италия има е, национален омбудсман. Е, в Германия има комисии, които съществуват на федерално, респективно на ниво провинции. Четири или пет омбудсмани са на ниво лендери, на ниво провинции. явно там можем да поддържаме пряка връзка с колегите в Германия. В Италия проблемът е, е много по-тежък, защото в Италия е единствената страна в Европейския съюз, която не разполага с такъв механизъм. Над 10 пъти съм посетил Италия, за да обсъждам евентуалното обсъж... приемане на закон. Срещал съм се дори с президента на Политано. Според моята информация, сегашното правителство може би е, ще бъде по-склонно е, да предприеме такава стъпка. На всеки случай, е, вече съм изпратил справки и информация и съм готов да ида отново в Рим, за да съдействам за този процес. В Италия Разбира се, предполагам, че знаете, е, местното ниво беше напълно елиминирано е, миналата година. В е, Италия има 20 региона обаче и има 11 омбудсмана на регионално равнище. Е, винаги ще бъда готов е, да е, съдействам на всяко усилие, което се полага за подобряване на положението там, от гледна точка на достъп до обществен защитник, до посредник. Господин Бощинаро. Извинявам се, защото пропуснах първоначалната част на изказването ви, но мисля, че не съм е, изпуснал въпросите. Благодаря е, за тази част, която чух, за голямото ви уважение като евро... към Европейския омбудсман. Е, много е важно да чуваме какво мислят евродепутатите за нас, но когато получаваме похвали, те само засилват нашето чувство за отговорност към работата, която вършим. По първия ви въпрос, как Е, съдейства на е, националните омбудсмани и как е, правим така, че да се възползваме от тяхната работа. Основното, което разполагаме е Европейската система на омбудсманите. Обменяме най-добри примери от практиката. Можем да изпращаме жалби на националните омбудсмани и да получаваме жалби от тях. Това е голяма част от работата на моите служители. Също така, извършваме е, разследвания а, не точно, а наричаме ги проверки и проучвания по въпроси, които са ни задали националните омбудсмани във връзка с европейското право. Така се стремим да постигнем две цели. Да разширим познанията по европейско право в държавите членки. То е ежедневие в държавите членки и за това а, трябва добре да се познава на място, както в държавните институции, където националните колеги е, се интересуват е, конкретно от нашата работа, така и на нивото е, на съдебните институции. За вашите страни, вие споменахте България. Мисля, че сега в България има един прекрасен нов омбудсман, с когото работим много добре. И той е силно решен да преструктурира службата си и да помага повече на сънародниците си. В началото на 2013 година е, съм обещал на господин Янко да посетя страната ви. Е, след предишното посещение са минали няколко е, години, особено като се има предвид, е, че господин Янко е новия омбудсман е, на Румъния. Това ще е необходимо. С удоволствие чувам, че той е много енергичен, че предприема нови инициативи, така че институцията му да стане по-позната на румънските граждани. Така работим с новите държави. Е, и накрая благодаря на вас, както и на господина Салавракос е, за удохотворените ви коментари за нашия бюджет. Е, мога да повтаря същото, което казах на госпожа Синклер. Това е бюджетът, който сме получили от парламента. През последните години сме искали увеличения, които твърде силно се доближават до нулата. Благодаря ви. Eh, благодаря много. Колеги, за е, всички изказвания благодаря, господин Диамандурус. Е, колеги, много бяха полезни вашите коментари. За... И те ще са много полезни за доклада, по който работя в момента. Ще се видим отново през юли и там в по-големи подробности ще обсъдим повдигнатите тук въпроси. Но, господин омбудсман, това не е всичко. Все още не можете да си тръгнете, тъй като се надявам, че ще присъствате тук във връзка с следващата точка, оплакване 250 2591-2010 срещу Европейската комисия. Специален доклад на Европейския омбудсман. Става дума за разширяването на летището в Виена. Можете ли да ни дадете малко повече информация? Благодаря. Благодаря отново, госпожо председател, за това, че ми давате думата. И благодаря за тази възможност да представя накратко ситуацията, тъй като имаме е, едно споразумение с Европейския парламент, Европейският омбудсман да идва в комисията по петиции всеки път, когато изготви специален доклад. Специалните доклади на Европейския омбудсман са специално оръжие, защото моите решения не са правно задължителни и затова аз се опитам да разчитам по-скоро на убедителността на аргументите и на силата и на общественото мнение, за да може препоръките ми да бъдат изпълнени. Е, много е, малко са специалните доклади, представени от е, Европейския омбудсман пред парламента. 18 за 16 години и половина. Това означава, че имаме яснота и доказателство за това, че в повечето случаи европейските институции са предприемали правилните мерки. Все пак трябва да се знае, че омбудсманът има право да изготвя специални доклади за парламента. Особено там, където има проекто препоръки, е ясно, че на следващата крачка може да има специал, специален доклад и това често е достатъчно убедително, за да може съответната институция да промени позицията си. И така специалните доклади се използват твърде рядко, но възможността те да се използват вече сама по себе си има достатъчно голяма убедителна сила. Омбудсманът използва специалните доклади вземайки предвид правилата и е, за процедурата, и за тяхното съдържание. И една такава и тук искам да ви припомня, че подаването на петиции към Европейския парламент е основно е, право на европейските граждани. Е, и по Лисабонския договор решенията на Комисията по петиции са правно задължителни – и е, решенията на комисията взети във връзка с специални доклади също стават правно задължителни и затова се обръщам към вас по отношение на жалба 2591 от 2010 година. Става дума за Виенското летище и тук комисията, твърдя аз, е, не е взела предвид факта, че е, австрийските власти в случая на летището са е, действали при ситуация на ясен и силен конфликт на интереси. Настоявам комисията да е, се занимае с въпроса за конфликта на интереси и да има процедури за преразглеждане. Става дума за разширяването на Венското летище с построяването на няколко а, с, чрез няколко големи строителни обекта а, и властите са длъжни да осъществят оценка за въздействието върху околната среда, преди да дадат съгласие за своя за, за проект. През 2006 година 27 граждански организации подадоха жалба за нарушение – пред Европейската комисия за това, че не е извършена оценката на въздействието върху околната среда и комисията действително установи, че такава оценка не е направена. От тогава до, обаче, проект, тогава обаче проектите вече са били почти на приключване и за това комисията се е договорила с австрийските власти и е заявила, че няма да продължи с процедурата по неизпълнение при условие, че австрийските власти ретроспективно и е, в пълни подробности осигурят оценка за въздействие върху околната среда. Вносителите на жалбата на петицията не са доволни от начина по който е, е проведена оценката на въздействието на околната среда и а, затова са се обърнали към омбудсмана. Казват, а, а, че оценките за въздействието на околната среда са били издадени от, а, в някои случаи от същите институции, които са дали своето съгласие за проектите. едно, една от тези институции е едно от австрийските министерства. След като разгледах внимателно случая, си давам, а, а съм, а, съм, стигнах до заключението, че а, вносителите на жалбата са прави, че действително тук има конфликт на интереси. Взех предвид и оплакването на вносителите, че има твърде голям конфликт на интереси, за да може оценката на въздействието върху околната среда да се смята за достоверна. Затова настоявам пред комисията, че е, не може да се твърди, че оценката е проведена е, така както трябва. И не мисля, че може да се е, твърди, че австрийските власти са взели е, мерки. Сметнах, че е, комисията ще е, приема моите препоръки. През ноември 2010 година жалбоподателите отново се обърнаха към мен и казаха, че комисията не е предприела каквито и да било допълнителни мерки, допълнителни мерки в процедурата за научерия срещу Австрия. Тогава ми се наложи да открия нова преписка и внимателно разгледах позицията на комисията през юли 2011 година изготвих съобщение до комисията. Стигнах до заключението, че комисията действително не е предприела каквито да било допълнителни действия. Нямаше каквато и да била, била информация по преписките, която да показва, че комисията в писмен вид е обсъдила с австрийските власти препоръките на жалбопода... по отношение на жалбата. Аз не бях предприял допълнителни стъпки, само защото комисията ме бе уверила, че ще приключи процедурата по нарушение само след като получи твърдо уверение и достоверно уверение от австрийските власти, че оценката за въздействие върху, върху околната среда е била проведена правомерно. Но а, след като а, получих жалбата, стигнах до извода, че а, действително има проблеми с оценката на въздействието върху конта среда и е, че жалбоподателите няма как да използват възможността за обжаване по австрийското право. В този случай стигнах до извода, че комисията не е спазила моите препоръки и затова препоръчах на комисията да вземе предвид а, уточнените от мен нарушение и да приключи процедурата по нарушение. Проекто препоръките обаче по никакъв начин не е, помогнаха, за да се продолеят съмненията, които бяха изражени и в първото ми решение, и в последващите препоръки по отношение на конфликта на интереси и по отношение на липсата на процедура за обжалване за гражданите. От е, становището на комисията ставаше ясно, че или комисията не смята, че е необходимо да се уточнява дали изобщо е възможно да се е, оценява въздействието на околната среда ретроспективно, или е, че е, смята, че такава процедура е възможна, без обаче самата, т.е. е убедила се опитва да убеди жалбоподателите, че такава процедура е възможна, без самата комисия да е убедена в това. И така, Европейската комисия многократно е, пренебрегва моите препоръки. Комисията продължава да настоява, че принципа на върховенството на закона задължава австрийските власти. Аз е, не съм се съмнявала в това австрийските власти са дадали, дали обаче разрешителни за строителство, без да са направили оценка на, върху, на въздействието върху околната среда, което означава, че те не са спазили изискванията на правото на своята държава. Именно за това призвам комисията да преобмисли подхода си по отношение на жалбата за Виенското летище и да вземе предвид повдигнатите от мен проблеми. Това означава, че при по-нататъчната процедура за нарушение трябва да се вземат предвид задълженията на националните власти да осигурят достъп до процедура за обжаване на гражданите и трябва да прилагат директива 85 черта 307. Благодаря за вниманието. Мистер Диамандурос, благодаря, господин Демандурус. А сега представителят на комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин омбудсман. Аз искам да започна с това, че по тези въпроси има добро сътрудничество между комисията и омбудсмана. Ние поехме някои от идеите на омбудсмана, но въпреки това се опасявам, че има отворени въпроси и разногласия между нас. А ние вземеме много на сериозно вашия доклад и въпреки това не сме съвсем съгласни с него. Какво имам предвид? Имам предвид два основни блока. блока. Най-напред. Каква е ценността, каква е целта на, за, на една процедура, когато нарушението е направено преди много години? И каква е разликата между правните задължения, които попадат по силата на директивата за оценката на околната среда и националното законодателство. При първия въпрос ние говорим за малък проект. Става дума за паркинг, за е, светлинна система, за, за, изграждане на кула. Това са проекти от 99-та година. А и трябва да се направи оценка на околна, върху околната среда през 2006 година. Имаме процедура, която премина през Австрийския съд. И решението трябваше да бъде е, остана висящо, тъй като се изчакваше решение на Европейския съд по същия въпрос. Такава е ситуацията. И когато имаме подобна ситуация, то а, тя е доста трудна. Какво да правим в този момент? И е, по принцип имаме две възможности. От една страна да се опитаме да е, е, получим колкото се може повече компенсационни мерки от властите. От друга страна е да отнесем казуса пред съда и да променим разрешителните за строеж и да отменим инвестициите, така да се каже. Но това е екстремна ситуация. В четвъртък Ще научите в съобщение на комисията, че има такива подобни казуси и в други страни, държави членки. И така, е, възможно е да се получат компенсации от австрийските власти. Ние искахме да имаме последваща оценка върху възде... за въздействието върху околната среда. Това беше нашата изходна позиция. Е, от друга страна, вие ни е, критикувате, че не сме контролирали достатъчно тази последваща оценка но закона ни позволява да продължим по-нататък. Що се отнася до достъпа до правосъдие, както се казва в член 53 от вашия доклад, е справедливо да има достъп до правосъдие, но това не е достатъчно за нас. Не мога да се промени кодекса на гражданския, за гражданския процес. Австрия не може за, само заради този единствен случай да променя своите, своето законодателство. Сега по отношение на конфликта на интереси. Е, директивата за оценката върху околната среда не регулира тази материя и жалко е, че това не е така, но, но ако помислим е, върху този проблем, е, до, какъв, до какво заключение ще стигнем? А решението, а дори да се получи решение на Европейския съд, ако има решение, то по отношение на конфликта на интереси, то казусът ще бъде отново изпратен към Националния съд. Това не е оптималната ситуация, но в светлината на директивата нямаме друг изход, освен националните власти да вземат крайното решение. А това означава австрийските власти. Е, това са въпроси, по които имаме разногласие. Още нещо трябва да уточня, тъй като то е важно за бъдещи подобни казуси. Е, параграф 57. Вие казвате, поставяте под въпрос факта, че новията оценка на въздействието има някакъв смисъл. А третата писта подлежи на тако, такава оценка и именно при тази оценка ще се види добавената стойност от двата проекта. Е, това е нашето по-различно становище новата оценка от правна гледна точка ще представлява кумулативен ефект на двете оценки. Ако, например, се прави оценка на вятърни паркове някъде в Румъния, трябва да се вземе предвид вече съществуващите такива. И връщам се отново на австрийския случай. Ние сме все още в контакт с австрийските власти и при настоящата оценка ние ще вземем предвид резултатите на всички предишни оценки. Това е информация, с която ще обменим с докладчика. Австрийските власти наистина взимат много на сериозно оценката на въздействието. По-лесно е да се изчисли шумовото замърсяване на третата, на новата писта, отколкото шумовото замърсяване от паркинга. Австрийските власти имат нов шанс да си свършат добре работата и това, което засяга хората най-вече е, нов, е шума, генериран от, на, на новата писта от повечето казащи самолети. Е, признавам, има много проблеми, но не може да престъпим границите на закона. Ние се надяваме на достатъчен чен обмен на информация между нас и вас и между нас и а, заявителя, жалбоподателя. Надявам се на компромисно и конструктивно решение в бъдеще. Председателката, благодаря на представителя на комисията. Благодаря и на омбудсмана за, неговия, за неговата презентация. Имаме господин Босинаро, който иска да се изкаже по темата. Благодаря, госпожо председател. Както казва Шекспир, е, отговорите провокират нови въпроси. Защо наистина? Най-напред. се, който представи омбудсманът е един истински казус за проучване. Защо? Защото става дума за доверие, доверието в оценката на въздействието върху околната среда. И то в случаите, когато тя се прави от инвеститорите. Е, навсякъде в Европа това би било конфликт на интереси, защото инвеститорите имат едни интереси, а оценката на въздействието преследва други интереси. На второ място, ако това не се беше случило в Австрия, една държава с много солидна публична администрация, с много силни публични власти, с е, правилно функциониране на правоприлагането, как може тогава да изключим, че това може да се случи в други държави членки, където властите Аз е точно, благодаря Пете, аз исках точно да направя връзка с Румъния. Може ли на европейско равнище да вярваме, че всяка държава членка ще прилага правилата. На теория правилата са чудесни, но на практика имаме много големи проблеми. И последният ми въпрос. Защо имаме нужда от тази директива, директивата за оценката на въздействието върху околната среда? А, имаме нужда от нея точно заради, за да се справим с подобни проблеми, за комули, кому, кому, кумулативната оценка на въздействието. И сега. Трябва да укрепим капацитета на комисар Поточник и неговата администрация. Това е апел от е, главна дирекция околна среда. Много от е, петиции, от проблемите се проявяват като петиции пред нас, именно в областта на околната среда. Приветствам инициативата на омбудсмана. Поздравявам ви за свършената работа. Отново се обръщам към е, комисар Поточник и главна дирекция околна среда. Нека се реагира веднага. Няма нужда от последващи проверки. Защото в противен случай те до никъде не водят. Това са безсмислени проверка. Господин Яри има думата. Благодаря. Аз <clears throat> разбирам омбудсмана и Преждеговорившият колега представи един проблем, който е важен за нас, особено когато става дума за големи строителни проекти. Е, комисията естествено, комисията естествено смята, че държавите членки ще спазват правилата. Аз се радвам на тази добронамереност, но в нашата комисия винаги сме установявали, че в някои държави членки нещата не вървят както трябва и се допускат грешки. Което означава, че ни трябва път, по който от време на време поне да може да се намесваме с контролни функции. Защото много често установяваме вредата се е случила и какво да правим след нея. Комисията казва, ние смятаме, че държавите членки спазват стрикно правилата, но виждаме от петициите, че нещата на практика изглеждат по друг начин. Аз разбирам омбудсмана. Ето, има граждани, които се обръщат към вас. Те казват, тук има проблем. Вие се обръщате към комисията, Получава се диалог. Комисията твърди, че сътрудничеството ви е добре, но, добро, но в този случай имам чувството, че а, реакцията на комисията не е била достатъчно навременно. Минало много време и е пропусна шанс за отстраняване на проблема. Про- просто процедурата е била прекъсната. Така, е, омбудсмана трябва да действа, той е длъжен да действа, така че е много хубаво да дискутираме тези казуси и, в, и на пленарно равнище. Защото когато се види, че има грешки, те трябва да се проследат до край, за да се преодолеят и поправят те, а не просто да се прекъсва, прекъсва диалога. Много важно е омбудсмана да продължи да се грижи, да следи случая, защото хората не се оставят да бъдат залъгвани. Те питат непрекъснато какво се случи с нашия казус. Госпожа Алка. Um, uh, uh, Благодаря много за това, че ни разказахте за този конфликт. Аз е, бях назначена за докладчик е, от е, нашата комисия по вашия доклад. Мисля, че в бъдещите си планове трябва да включим, както предлага Виктор, Виктор Бощинаро, едно преразглеждане на закона за оценките за въздействието върху околната среда. И искам да кажа още нещо. Много е неудобно да се казва на гражданите, че нещо е свършено, а пък после да се е, окаже, че всъщност не е свършено. Срамно е. Казва се, че нещо е възможно и а, че се прави, после се оказа, че не е било възможно и че не се прави. Не може просто и така да се действа само и само на момента да се успокоят гражданите. Не е така трябва да се действа. Беше интересно да се получи информацията и от вас, и от комисията. Честно казано, това не е история, която бих разказала с удоволствие. А, не е прекрасна история за начина по който работят и властите, институциите. А, за нашите граждани обаче е много важно да не оставя впечатлението, че ако властите си намят а, нещо, те могат просто да си действат независимо от всичко, независимо от правните изисквания и прочие. Много е фрустриращо това и трябва съвсем ясно да разберем как може да се подобри институционалната реакция на този тип нарушения – Не виждам други желащи да се изкажат по тази тема, казва председателката, така че, председателката, така че господин омбудсман, заповядайте. I want you to know the ombudsman does not have extraterrestrial power. Трябва да ви кажа, че омбудсманът няма извънземни възможности и правомощия. Искам да благодаря на членовете за тяхната реакция, за тяхната подкрепа. Мисля, че ще бъде уместно да е, отправя някои бележки към представителя на комисията, тъй като се отнасям с голяма сериозност към усилията ви да изясните въпрос. Ще кажа две неща. И то публично. Както е, комисията вече е чула, аз наистина е, в огромния брой случаи поддържам много добри връзки с комисията. Също така до голяма степен имам добри връзки с е, Генерална дирекция околна среда. Господин Фалкенберг е много добър генерален директор и много добре работи с Европейския омбудсман. Всъщност той се опитва да се ползва от мрежата на Европейския омбудсман, за да решава въпроси важни за Европейската комисия, така че те да не а, е, стигат проблемите до неговото ниво. Ние сме открили мрежата си за него и това показва колко добро е сътрудничеството. Но казвайки това, нека ви кажа и друго. Бих коментирал с три бележки това, което казахте. Основният проблем, на който се натъквам, е, че щом а, получа вашите щом получих вашите уверение, че нещата ще се придвижат напред, погледнах досието, преписката и в нея нямаше нищо като доказателство, което да подсказва, че въобще нещо се случва. имаше устни съобщения, на които аз напълно вярвам, но работата ме задължава да се опирам върху писмени доказателства, за да мога да ги предам на другата страна ако няма док... писмени доказателства, не мога да дам никакви уверения на другата страна. От тази гледна точка, Споделям или проявявам разбиране към това, което вие казвате за закона, но въпросът не се изчерпва с закона, а трябва да има и добра администрация. А от глед точка на вашата добра администрация отговор просто липсваше. Омбудсманът никога не е очаквал, не е допускал, не е искал комисията да предприеме действия с оглед на събаряне на съществуващи сгради. Не, става дума за това. Как боравите с жалба от европейски граждани в Австрия, които казват първо, не ни е дадена възможност за обжалване, защото не го допуска австрийското законодателство. Хубаво. И след това комисията да измисли някакво творческо решение в рамките на доброто управление, добрата администрация. Знаем, че комисията нееднократно е показвала, че може да бъде изобретателна, стига да го пожелае, без да нарушава закона. И в този конкретен случай това не се случи. Просто не наблюдавахме такова поведение. Последно ще ми позволите и занапред да вярвам твърдо, че е на лице конфликт на интереси, когато едно министерство, в случая в Република Австрия, издава разрешението за построяване на спорната сграда и органа, който казва нищо не може да се направи по въпрос. Налице е конфликт на интереси. И смятам, че комисарят, който отговаряше за това, не ме убеди, е, че жалбоподателите са грешили. Сега вече въпросът е извън ръцете ми. А, той е на вниманието на комисията, парламентарната комисия. Тя ще прецени как да процедура, но за мен а, е редно а, да изясня всички тези елементи а, за благото на нашите слушатели. Е, Благодаря. А, ще се опитаме да защитаваме вашата кауза. Ще се опитаме е, да е, пристъпим директно към работата по специалния доклад. Е, това е доклад, който ще бъде възложен на групата на зелените. Те все още не са излъчили докладчик. Благодаря, господин Диамандорос. Благодаря за посещението, за вашата работа. Поздравления за всичките ви постижения. Сега ви освобождавам и е, ще е, ви е, позволя да се върнете към изпълнението на натоварената си работна програма. Καλησπέρα. Добър ден на всички. No, it's all right. ε, ο, συνάδελφοι παρακαλώ. Драги колеги, благодаря ви. към точка 18. Става дума за проблем, свързан с европейските училища. Госпожа Нагори ще е, вземе думата сега. Заповядайте. Добър ден. Аз съм председател на Interparents. Е, ние представляваме и координираме е, Сдружението на родителите е, на ученици в европейските училища. Имаме работни е, групи, имаме седалище и е, общо събрание. Е, сега представлявам комитетите от Брюксел 1, Брюксел 2 и е, хората, които е, се занимават с специфичните образователни потребности в нашата система на училища. С удоволствие ще отговоря на въпроси, които бихте имали в тази връзка. Искам да върна лентата една година назад. Родители, ученици и учители протестираха в Брюксел, в Люксембург и в други градове можете да погледнете на веб страницата ни, във връзка с новите мерки и бюджетни съкрещения, които се предвиждаха за системата на европейските училища. Бюджета за 2010 година бе урязан с 7 милиона. За следващата година комисията постигна съгласие е, за нулево увеличение и е, поиска училищата да се справят е, сами с недостига. Това обаче противоречи на идеята за балансиране на бюджета в конвенцията. За да се преодолее недостига на средства, трябва да бъдат взети много съществени решения за спестяване. Такива бяха постигнати чрез реорганизиране на преподаването по предметите, намаляване на времето на заетост на учителите, намаляване на средствата за учебни помагала. И също така беше постигнато постигната една дискриминация. Учениците от категория 3 вече нямаха право да посещават часове по майчиния си език. Това е тъй наречената рационализация на средствата. Предполагам, че всички знаете вече какво означава тази дума, но всъщност най-силно засегнати бяха малките езици, малките секции, най-уязвимите ученици, които се нуждаят от повече средства, както и часовете по точни науки, където ви трябват повече ученици, за да имате право на часове в белгийската секция, например, нямаше достатъчно ученици за изучаване на химия на френски език, така че всички трябваше да учат химия или на английски, или на друг език, или математика да учат на немски език. Това е само един пример. Защо трябва е, да мислим за спестявания и е трудно да ги постигнем? Защото нямат много излишни средства училищата. 84% от бюджета на училищата е, са за заплати. Така че всъщност трябва да намалите заплатите на учителите. Документ 33 беше прият и родителите подписаха петицията, когато се наложи да направим съкръщение от 4,2 милиона. За това се явявам пред вас. Благодаря ви много за това, че ме изслушвате и че обръщате внимание на сериозните разисквания, които се разгърнаха. Ако се срине бюджетът по този начин и задължението за балансиране не се изпълнява както е в конвенцията, няма никаква гаранция за педагогическия интегритет в системата, което има дългосрочно отражение върху образованието на нашите деца. Не можете образованието просто да го включвате и изключвате с копче. Е, Европейският парламент е пазител на системата на европейските училища и би трябвало да е, ги запази. Е, в момента комисията, която отговаря за европейските училища, т.е. структурата, която отговаря за тях е генерална дирекция ресурси и тя няма право да взема педагогически решения. Много интересно ми беше да чуя омбудсмана, който говори преди малко. Бихме искали да има външен одит, външна ревизия на педагогическата страна на учебните процеси в нашата система. Така че ако там бъде констатира някакъв дефицит, да бъде потвърдено решението на омбудсмана, че става дума за лоша администрация, недобро функциониране. Така че, първото, което искаме да помолим Европейски Европейския парламент, вашата комисия, е да има такъв независим външен аудит на педагогическата страна на учебните процеси при нас. Второ, е, ние сме е, в положението. Е, Европейската комисия беше на мнение, че ние можем от бюджета за балансирането да получим сега 1 милион евро по-малко. Това е трета поредна година на съкръщение, трета поредна година на замразяване и това, до което можеше да се сведе бюджета беше 294 милиона, което означаваше 15 милиона от бюджета за балансирането. Парламентът ще получи бюджет за 173 милиона обаче, защото и допълнителни съкръщения се предвиждат, но ние искаме да получим 180 милиона, които първоначално бяха определени като необходими средства за функционирането на училищата. Малко е трудно, разбира се, защото този допълнител балансиращ бюджет е нараснал в абсолютна стойност. Обаче това е свързано с намаление на други приходи, постъпващи в системата. Държавите членки трябваше да намалят националните заплати на учителите, също така е, намалиха някои командировки, така че по перо национални заплати. Е, идват по-малко средства. Също така по-малко са постъпленията от ученици, които плащат такса, защото няма достатъчно място да се приемат повече ученици и също така и във връзка с заплатите на учителите има намаление, което означава, че няма да може европейската система системата на европейски училища да гарантира е, високата степен и качество на образованието. Е, губят се учители, има текучество, е, има пропуснати часове и е, освен това се налага да се е, е, местим в недостатъчни помещения растат учениците, а вноската от Европейския съюз на ученик намалява. Ето разпределението на финансите. Е, комисията, т.е. всъщност не комисията, а балансиращия бюджет на Европейския съюз е, е, е гордо горе-долу стабилен през последната през последното десетилетие 58-59%, 21% са за държавите членки и заплатите, които те плащат. И тук имаше намаление тази година, защото се командироват все по-малко учители и доста държави членки урязаха националните заплати, е, като така се увеличават изискванията към бюджета на Съюза. Е, също така, както казах, намаляват постъпленията от ученици, които плащат такса. 4% са намаленията от учениците в категория 2 и 2% са намаленията от учениците в категория 3. Сега, нека обрисувам по-общия контекст. Многогодишната финансова рамка предвижда европейските училища да са в раздел администрация. 5,7% от европейския бюджет е за тази система и 2% само е за европейските училища. Значи 5,7% за администрация, 2%, 2 само от тези средства за е, европейските училища. И ни е необходим балансиращ бюджет, бюджет от 180 милиона евро. Миналата година вашият парламент прие резолюция. Трябва много сериозно да се погледне системата на европейските училища и мисля, че Европейският парламент направи първи стъпки в тази посока. Системата е под заплаха. Нейната кохерентност е изложена на риск. Основните принципи върху които се градят европейските училища, качеството на образованието, бъдещето на децата са под риск. също така инвестициите в бъдещето на системата са под заплаха, защото възпроизвеждането на неравенството и дискриминацията поставят при неравноправни условия децата. Смятаме, че дискриминацията не бива да се допуска изобщо. Бихме искали да се върнем на 10 основни процента, е, принципа на е, европейските училища, които датират от 1953 година. Те са толкова валидни е, днес, както и тогава, когато е създадена идеята за европейско образование. Така че накратко искаме да се възстановят разходите за реалното образование. Не само да се възстанови това, на което имахме право до сега, но и да се добавят 5,5 милиона, от които имаме нужда допълнително. И пак повтарям мовата си към Европейския парламент да се направи независима външна ревизия, която да оцени педагогическата страна от функционирането на училището. Затова е, родителите е, демонстрираха миналата година, е, затова подписаха петицията, защото ние вярваме в европейското образование, в духа, който то възпитава от децата ни би трябвало да се ползваме от допълнителната работа и извънкласна дейност, която учителите предлагат на, на учениците си в тези училища. Би трябвало да има решимост за инвестиране в качествено образование в младеща и в движението. И тези принципи на Европейския съюз въжат и за системата на европейските училища. Благодаря за вашите разяснения, госпожо. Сега господин Умберто е, Морика ще се изкаже от името на комисията. Thank you, Mrs. Chair. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да обобщя ситуацията, която доведе до обсъжданите петиции. Всичко започна през, е, с гласуването на бюджета 2011 година. Е, бюджетният орган, бюджетните органи, и съвета и Европейския парламент решиха да дадат на европейските училища 164 е, милиона евро вместо 171 милиона евро. За, тази, втори, за тази втора, втора сума бе помолила комисията. В сравнение с предишната година, 2010 година, увеличението беше с 6,5%. Така че намаленият бюджет бе увеличен с около 10, с 2,9%. Общият бюджет за европейските училища бе увеличен с 1,3%. Така че много трудно е да се говори за съкръщение в бюджет. През 2011 година борда на директорите на европейските училища за предприеме мерки за оптимизиране на училищата, като с, чрез адаптиране на заплатите на учителите. Е, заплатите на учителите следват паралелните правила, е, които взимат предвид заплатите на европейските служители. Е, правилата, които въжат за европейските служители, въжат и за европейските учители и то от 2004 година. Това реших борда на директорите на европейските училища. Двете системи бяха реформирани. И бяха увеличени като втора мярка прага на числеността на класовете. Люксембург 1 и Брюсел, Брюксел 1. В тези училища имаше негативни реакции. Родителите смятаха, че образованието на децата ще пострада. След решението на, 2000, е, през 2000, на съвета през 2011 година за намаляване на разходите на европейските училища, Европейските училища нямаха, не, не трябваше да искат увеличаване на бюджета и е, не биваше да допускат намаляване на качеството на образованието. Що се отнася до искането, което бе представено днес от представителите на организацията Interparents, е, в е, това представено, в това искане става дума за външен одит. Комисията разбира тази загриженост. Има вече е, подобна, подобен анализ на училището в Люксембург от от е, изследването на ПИЗА и ние е, ще направим един подобен одит на цялата система от европейски училища. Резултатите на училището в Люксембург бяха много добри в сравнение с е, други училища в Европейския съюз. Що се отнася до въпроса за тази годишния бюджет? Петицията говореше за бюджета 2011 година, но тук става дума и за бюджета 2012 година. Нека подчертая, че комисията иска, поиска увеличение от 5,5% в сравнение с миналата година. Административният бюджет бе замразен. Това просто за сравнение – т.е. няма увеличение на административния бюджет, няма увеличение на административни разходи, а за училищата се дава увеличен бюджет с 5%. Мисля, че има малко неразбиране по отношение на балансирането, на балансираните вноски. Е, системата на европейските училища допуска вноски, средства от Европейския съюз. Това е, става вследствие на е, решение на борда на директорите. Средствата идват и от държавите членки. Трябва да подчертая, че в крайна сметка е, бюджета на европейските училища се приема, когато бюджетните органи на Европейския съюз одобрят своя бюджет. И одобрят бюджета на европейските училища. Докато бюджетните органи не са решили каква е ставката за европейските училища, то бюджета не е уточнен. Бюджета е съставен от вноски от държавите членки, както казах и от Европейския съюз. И решенията се вземат от съвета и от Европейския парламент. Нашите два въпроса бяха засегнати, препълнените паралелки и липсата на училища. Ще започна с учителите и невъзможността да бъдат командировани учители. Е, има нужда от учители, да поради две причини. Естествено, те трябва да преподават, но освен това ни трябват командировани учители и поради друга причина. Те трябва да се погрежат за трансфер на знания от националната система в европейската система. Решението на някои държавни членки да се намалят командировките е много опасно и е опасно за ресурсите на, училището, на училищата, защото при липса на командировани училища европейските училища започват да зависят от местни учители – т.е. там, където са ситуирани европейските учители. По принцип тези учители са добри, но командированите учители са преминали определена, определена квалификацион, определено обучение, което също е много ценно. Европейския парламент – поощрява държавите членки да, продължи, да продължат да изпращат, да командироват учители в европейските училища. За да се спази пропорционността Така че да има съответствие между броя на децата от дадена националност и броя на учителите от същата националност. Брюксел 1 и Люксембург 1, това са училищата, в които паралелките са най-препълнени. <clears throat> Тази година се опитахме да, се, да подобрим ситуацията и имаше нови паралелки, които бяха открити. Има преговори за пето училище в Брюксел, но преговорите продължават все още между Белгия и държавите членки. Няма още отговор от бългийската страна за това къде може да се открие това пето училище. Благодаря, госпожо председател. Е, κάποιος συνάδελφος θα ήθελε να παρέμβει. Някой желая ли е, от колегите да вземе думата? Заповядайте, господин Яр. Благодаря. Е, вече бе казано, че аз вече съм говорил по тази тема. Комисията каза, че тази петиция е много спешна <clears throat> и е назрял момента да се занимаваме с нея. има и резолюция на Европейския парламент по този въпрос. Проблемът, бих казал, е и политически от една страна парламента политически подкрепя европейските училища и изисква съответното финансиране – и смята, че моделът и идеята за европейски училища е чудесна. А се оказва обаче, че се въртим в кръг, защото идеята е чудесна, идеята е на Европейския съюз. Европейските училища са под егидата на Европейския парламент. Дава се заплатата на учителите е, идва от бюджета на училищата, но какво може да направим? 200% е, парламента се ангажира за европейските училища и за е, подобаващо финансиране на училищата. Искам да помоля колегите да се изкажат, да вземат отношение, защото аз самия не зная какво може да се направи. Ние винаги искаме допълнителни експертизи. Хубаво е да имаме независими експерти. Е, истинска независимост няма, но поне да има една, един добър анализ, обективен, задълбочен анализ на училищата. Комисарят, е, е, представителя на комисията каза, че наистина има препълване на паралелките, но ако образованието не е поставено на правилните основи, ако няма достатъчно финансиране, то нещата не, не вървят никак на добре. Трябва да направим правилните заключения и то основани на една добра, добър анализ. Трябва да информираме и съвета и да кажем, е, Драги колеги, поемете си отговорността. Вие е, родихте това дете, помагахте при раждането на това дете европейските училища, а сега бягате от отговорност. Това не е честно. И в крайна сметка, това е нещо като наша визитна картичка, европейските училища. Е, с интерес очаквам коментарите на моите колеги. Благодаря, господин, господин Яр, господин Хефнер. Ja, dann kann ich die Spannung <laughs> lösen. Да, е, драги колега, и аз не мога да извадя зайче от ръкава си, от шапката си. Непрекъснато чувам, че европейските училища дават много добри резултати. Това чувам от много страни, но те са препълнени и това е факт. И също така е ясно, че има финансови ограничения. И тези финансови ограничения са вече толкова големи, че по-нататък не може да продължим. Ние не взимаме финансови решения. Разумно е обаче да заострим вниманието на парламента върху проблема и на комисията по бюджета и на комисията по контрол на бюджета, защото това са комисиите, които имат влияние върху бюджета, нещо, което ние нямаме. Нека се направят съответните оценки, нека се види какво може да се направи по-добре, ако може да има преразпределение на средства, нека се направят. Но така или иначе трябва да тръгнем по този път. Ебне. Е, Имам един въпрос. а, който желая да задам на председателя на Interparents и представителя на комисията. Вие казвате, че за 2012 година бюджетният орган все още не се е произнесъл а, по а, исканите от комисията суми за, специално за училищата. Ще рече ли това, че от тук до август е, можем да научим е, сумата, е, която ще се припадне на училищата. Ако правилно разбрах въпроса ви, говорим за сумите за 2013 година. Те ще се обсъдят сега. Комисията представи сумата 170 3,8 милиона и се надяваме Европейският парламент и съвета като бюджетни органи ще приемат тази сума, прията единодушно от а, а, съветите на всички училища. Родителите биха искали да се е, е, заделят 180 милиона евро, за да се реагира действително на потребностите на нуждите, а не онова, което е прието под заплаха. Сега предложението на господин Яр ще го обобщя. Училищата планират една година напред бюджета си и своя график. И това не е добре, защото е, учителите, които започнат една нова учебна година, те трябва и да я довършат. Но е, бюджета на училищата трябва да е в унисон с финансовата година и бюджета на държавите. И това е много трудно. И непрекъснато това ни създава проблеми, защото когато свърши учебната година, това е посредата почти на, на, на финансовата година, т.е. през септември. Но както каза господин Хефнер, трябва да алармираме, да апелираме към Комисията по бюджет и Комисията по бюджетен контрол и трябва да поизискаме от тяхна страна една оценка, експертна оценка. за да можем да развършим този възел. Някой казват, а това са достатъчно средства, други казват, не, трябват ни истински решения. Там в тези комисии седят хората, които имат влияние и които имат знанията. Сега политически нещата са ясни. Европейския парламент е единозначно се ангажира с поддръжката на европейските училища. Но ние не можем да кажем, ние ви подкрепяме морално, а що се отнася до бюджета, то нещата стоят по друг начин. Трябва да действаме правилно. През август за училището започва вече годината 2013, така че те трябва да знаят на къде са тръгнали. Това е моят, моето предложение да оставим петицията отворена и да поддържаме е, контакт и да търсим съвместно решение с комисиите по бюджета и комисията по бюджетен контрол за да може да имаме едно заключение, което да е от полза, практическа полза за училищата. About... Благодаря. Не само, че подкрепям предложението на господин Петър Яр и на господин Хефнер, а бих искал да се опитам да, във, да включа към тази а, към обсъждането и Комисията по образованието и културата, а, защото те също би трябвало да могат да се произнесат и ако ние в Европа не можем да покрием общите е, е, основните потребности на европейските училища, как изобщо можем да разчитаме да оставим впечатление у гражданите, че си вършим работата добре, а пък и да е, подготвим по-добре бъдещия европейски елит. А, ясно е, че сме във времена на криза, но не може европейските училища непрекъснато да бъдат наказвани с натягане, с затягане на коланите. За учениците това изглежда е много важно и за това мисля, че петицията трябва да остане отворена, да бъде изпратена на Комисията по бюджета и на Комисията по култура и образование и евентуално към председателя, защото това е много важен въпрос. Тук има нужда от многогодишно бюджетиране на ресурсите. Няма как да предвидим какво ще се случи през 2013 година, ако не се предоставят съответните средства за да може да се наемат учители и да се постигнат резултати. Един добър бюджет би постигнал резултати. Благодаря, господин Бощинари. Тази петиция остава открита на основата на предложенията на господин Яр и господин Бощинаро. Ще изпратим материалите на Комисията по бюджета и Комисията по бюджетен контрол, както и на Комисията по култура, разбира се, тъй като тя е, е компетентна по същество. Аз бих се радвала този модел на европейски училища да се възприеме във всички държави членки. Като една образцова училищна система. Предлагам също да изпратим на съвета а, информация, тъй като и съветът има отношение, нали така? Благодаря много. В такъв случай, може би, ще се видим и по-нататък. Приключваме за сега работата. Преминаваме към следващата точка. Малко променихме дневния ред, тъй като направо ще преминем петиция номер 20. Господин Кемпен е вносителя. Е, господин Бернхард Кемпен присъства. Е, ли, ето го. Да, тук съм. Е, петиция номер 725 от 2011 година. Давам ви думата. Дами и господа, Ich bedanke mich für die Gelegenheit, für die Petenten unsere Betroffenheit deutlich machen zu können mein name ist kai böttinghaus. bevor herr prof. dr. kempen den inhalt unserer petition skizziert gestatten sie mir für die petenten insbesondere Благодаря ви. Много се радвам, че имам възможност да представя петицията е, е, от името на всички нейни вносители, особено БПН. БПН има седалище в Виена и е член на австрийската камера на промишлеността. Имахме, създадохме и представителство в Берлин и се оказа, че Германия не е приложила директивата за услугите, която всъщност изключва а, двойното членство. Така че ние бяхме принудени да станем и членове на Германската промишлено-търговска камера. Аз от 2004 година съм член на, търговска на Австрийската промишлено-търговска камера. През 2009 е, година, като бях, когато бях преизбран, е, трябваше да имаме 177 гласа, за да може да имаме, да запазим нашето членство. А в същото време имам колеги, които е, имат 21 до 25 мандата и право на глас в е, органа, в камерата. Та, такова едно положение на нещата ми е абсолютно неразбираемо. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Е, може би представителя на комисията. Не. Не, господин Кемпен. Това е господин Пътингер, един от петентите. Аз ще говоря от името на пете предприятия. Аз съм професор от, про, по право от университета в Кьон. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за възможността да пред, представим нашата петиция пред вас. Искам да се спра на четири пункта. Съвсем накратко. Най-напред ще говоря за структурата и задачите на германските промишлено-търговски камери. В Германия има общо 80 промишлено-търговски камери и всеки е, човек, който се е самонает, е, човек, който упражнява трудова дейност, е, независимо дали иска или не, трябва да стане член на промишлено-търговската камера на своя окръг или своята област. Основната задача на камерите е, и аз цитирам тук закона, да защитават общите интереси на членовете от техния окръг. Значи става дума за създаване на обществено мнение, за влияние върху обществените мнения, чрез създаване, насилствено създаване на лобийски групи. Според закона не е задача на промишлено-търговските камери да издават е, решения, да излизат с решения за допускане за упражняване на дадена про професия или пък да следят за спазване на кодекса на поведение на дадената професия. Това различава е, промишлено-търговските камери от е, занаечийските камери или пък от камерите на адвокатите, аптек, е, аптек, аптекарите, архитектите или пък лекарите. На второ място искам да говоря за недемократичната вътрешна организация на промишлено-търговските камери. Патентите е, смятат, че са нарушени техните интереси, а именно за това, защото промишлено-търговските камери излизат с различни становища, например по отношение на кризата, на енергийната политика, на, на трудовия пазар. Те излизат с тези становища, а в тези становища не са отразени мненията на петентите. Петентите нямат възможност да влияят върху мнението в, на общото събрание. Защо? Защото тези членове имат най-голямо влияние в общото събрание, които членове произвеждат най-голямата печалба. Сега ще ви дам един пример, за да нагледа ситуацията. Общото събрание на промишно търговската камера Брауншварг се състои от 80 члена. Петент номер 4, да речем, един бизнес консултант има глас само в групата на предприятията, предоставящи услуги, а тази група изпраща пет представителя на общото събрание. А един търговец има в същото време 17 представителя, а един представител на промишлено предприятие, т.е. Е собственик на промишлено предприятие, има 26 представителя в общото събрание. Това според петента е анахро хронично и а, недемократично право. На трето място за свободата на установяване и за предоставяне на услуги. Насилственото членство накърнява свободата на установяване и директивата за предоставяне на услуги. Освен това, от Европейския съд няма решение по този въпрос. Е, съдът се е произнасял за членството в санечийските камери. Например, камерите на адвокатите, на ветеринарите, но никога не се е произнасял за е, върху насилственото членство в промишлено-търговските камери. Съдът смята, че свободата на установяване и предлагане на услуги може да бъде ограничена, когато става дума за защита на интересите на клиентите. Тогава става дума за потребителя, за пациента и техните права. Това е един аргумент, който обаче не може да бъде прехвърлен, не може да действа за невалиден аргумент, е, когато става дума за лобито на промишлено-търговските камери. Ясно е, че е, особено се нарушават разпоредбите на директивата за услугите. Имам предвид тук член 14 или не е втора. Абсолютно категорично е изключено двойното членство в две държави членки. А пък едно такова двойно членство имаме при казуса на австрийския патент. И това не е един, единичен случай. Има много такива случаи. Той е член на Австрийската промишлено-търговска камера и същевременно член на една германска промишлено-търговска камера. На четвърто място искам да се спре на ситуацията в Европейския съюз в държавите членки. Едно такова насилствено членство, като в Германия, има само в 6 държави членки. А именно във Франция, Италия, Холандия, Австрия, Гърция и Люксембург. Като, трябва да кажа, задачите на тези камери са много различни от задачите, които изпълняват тези камери в Германия. Ето защо не бихме искали да оценяваме дали насилственото членство в тези, в тези камери, в тези държави членки е оправдано или не. Може да кажем обаче, че в Австрия насилственото членство е подобно поставено, както и в Германия, т.е. то не е оправдано. Испания отмени насилственото членство. Международният валутен фонд препоръчва да се премахне насилственото членство, защото то пречи на економическото развитие. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, ние е, бихме били много благодарни, ако комисията по петициите се обърне и апелира към Европейската комисия и изиска от нея едно аргументирано становище по въпроса, и поиска също така становището на правната служба на парламента. Благодаря ви за вниманието. Еми се ευχαριστούμε. Τώρα ο Димитриадис, Δημητριάδης, Благодаря ви много, е, господин Димитриадис. Трябва да припомня, че... Трябва да припомня, че през 2010 и 2011 година получихме а, е, пет е, жалби и е, същия брой петиции във връзка с задължителното е, членство в търговски палати в Германия и Австрия. Само за Германия и Австрия се отнася тези жалби, не и за други страни. Трябва да припомня, че през октомври 2010 година жалбоподателят подаде жалба до Европейската комисия и получи отговор, в който се обясняваше защо комисията не възнамерява да предприеме по-нататъчни действия по жалбата му. Сега той е сезирал комисията е, по петициите в Европейския парламент. Трябва да кажа също, че всички жалби бяха приключени и всички петиции бяха приключени, е, като някои е, бяха приключени дори без да бъдат обсъдени. По съществото, на петицията и на оплакването, трябва да кажем, че за съжаление съдът на Европейския съюз в своята съдебна практика не е благосклонен към исканията на жалбоподателя. Всъщност, член 49 от договора гарантира свободата на установяване. Е, съдът категорично е предвидил, че при свободата на извършване на услуги, когато предприятието е установено в една държава членка и извършва услуги в друга, задължителното членство в Търговска камера напълно съответства на правото на Европейския съюз. при установяване обаче, т.е. е напълно несъвместимо с правото на Европейския съюз. А, когато има установяване обаче, може да има съответствие между такова ограничение, такова задължително изискване и а, договора за Европейския съюз. Е, в крайна сметка, целта на Търговската камера е да контролира поведението на членовете си. Ние имахме един е, случай, е, Корстен, който се превърна в дело. И е, съдът е, е, постанови, е, че е, задължителното членство е, се отнася до е, камара, палата, свързана с специализирани умения и за това плащането на членски внос може да е обосновано. Ясно е, че съдебната практика не е благосклонна към жалбоподателя. За това комисията не може да предприеме по-нататъчни действия. Всъщност, трябва а, да видим какъв е реалният проблем. Задължителното членство в търговска палата ограничение е ли Какво е реалното ограничение? Реалното ограничение е плащането на а, членски внос. И това е реалният проблем на жалбоподателите в случая. В Германия и в Австрия членският внос е доста висок. Разбираме, напълно жалбоподателите. Е, разбираме, че те трябва да плащат е, много пари за нещо, което не желаят, за услуги, които не желаят да ползват. Например, имали сме жалба от е, самонаето лице, гражданин на Германия. В смисъл, трябва да плащам над 1000 евро на палатата на спе специфичните занаяти. Трябва да работя почти една седмица, за да платя тези пари, докато колегата ми от Словакия, който има същите умения, идва в Германия да извършва услуги и не е длъжен да плаща тези пари. и следователно не сме при еднакви конкурентни условия. Някои фирми с 60 фирми или сдружения, които упражняват специфични занятия, имат 60 хиляди членове, трябва да плащат 3,5 милиона евро годишен членски внос. Разбирам така техните притеснения за това, че те плащат тези огромни суми за услуги, които не желаят. Има милиони малки предприятия и само самонаети лица в Германия и в Австрия, които не желаят да се ползват от услугите на търговските палати. А, обучение, консултанции, представителство на интересите на професията пред държавата и обществото. Това е съвсем нормално. Обаче това не е проблем, който да бъде решен от комисията и от Европейския съюз. Мисля, че това е национален проблем на Германия и Австрия. И националните правителства на тези две държави са онези, които според мен би трябвало да имат готовност да разискват проблема и да намерят решение, ако членския внос е твърде висок. Това е не е проблем за европейското ниво, а за националното ниво. Тоест, жалбоподателите трябва да водят преговори със своите национални правителства и да се опитат да намерят решение при политическите условия, които съществуват в техните страни. Във връзка с някои от е, твърденията, е, че организирането или функционирането на търговските палати не е демократично, е, това може да се каже и за въобще нашите демокрации. А, а, нали, това, че а, онези, които са по-малко от 3% от населението, не могат да бъдат представлявани, а, не е свързано с ограничаване на свободата на установяване на дружествата. И не е без значение факта, че не сме получили никакви оплаквания от фирми или предприятия или специалисти, установени в други държави членки, различни от Австрия и Германия, които да искат да идат там и е, да се оплакват е, от е, ограничение на тяхната свобода на установяване. Благодаря, господин Димитриадис. Благодаря. Може би най-напред трябва да кажа, че бях изненаден от становището на комисията. В началото казахте, получихме много, получили сме много петиции, имахте и писмено становище. Петентите не са си отеглили петицията. И смятам, че всеки европейски гражданин е, е, има правото да се обърне към нашата комисия. Сега, че от други комисии няма жалби, това не означава, че не трябва да, е, да, дадем, да отдадем внимание на тази петиция. Става дума за накърняване на е, европейското законодателство. Вие изобщо не говорихте за това. Вие говорихте за високите вноски. Е, явно комисията може да разбере от е, високите вноски, но това не е централният проблем. Проблемът на жалбоподателите е, че се накърнява европейското законодателство, например директивата за предлагане на услугите. И аз мятам, че трябва да се занимаем с казуса много по-подробно. И бих искал да ви кажа, вие сте излезли с, е, с писмено становище по тази петиция. Е, това е традиция и е чудесно, че комисията прави, спазва тази традиция, но също така се разбира от само себе си, че ние като членове на тази комисия очакваме от комисията, след като представя писмени становища, да осветли правилно проблема на жълбоподателите. Комисията казва по принцип, е, жалбоподателите нямат право. Сега вие казвате, че е, те имат право. Извинявайте моите емоции, но а, нещата до, са доста противоречиви. Вие изобщо не говорихте за тази петиция. Вие говорихте за петиция, която не се обсъжда. Вие говорите за много петиции от миналото във вашето писмено становище, но те се занимават с много други теми. В Германия системата може би е доста сложна, това признавам, но ако човек иска да разбере проблема, трябва да се задълбочи. Има е, три е, видове камери. Има камерите на свободните професии, като адвокатите и лекарите, има за найчейските камери и има промишлено-търговските камери. И за тях става дума. Никой не говори за занайчийските камери, е, поне тук не се говори за тях. Никой не говори за камерите на свободните професии, но, но става дума за промишлено-търговски камери. Вие не говорите за тях, а вие в крайна сметка правите а, заключения за, за неячийските камери във вашето становище. Така че тук има разминаване. А, наяти и търговия са в Европа неща, които следват различни традиции и по същество много се различават. Ние като комисия имаме право и гражданите имат право а, да очакват компетентно становище от комисията и едно добре аргументирано становище. Не знам вие как третирате е, въпросите за свободата на установяване, свободата на предоставяне на услуги и на нарушаването на директивата за услугите. Аз нямам нищо против идеята за камерите. Нямам против да има саморегулиращи, самоуправляващи се органи в рамките на економическия континуум. Но когато се говори за, за принуда, то тогава е, трябва да има много, ясно прав... много ясни правни анализи. Когато има една камера, която конкурира е, с мен като с човек предлагащ услуги, или продукти, то тогава нещата стават доста сериозни. Ако като австрийска фирма аз нямам достъп до германския пазар, в случаите, че не стана, докато не стана член на промишлено-търговска камера в Германия, мисля, че такъв един казус е недопустим. Така че, а, мисля, че трябва вие да преосмислите становището си, трябва да се върнете в изходно положение по отношение на тази петиция. Моето предложение е петицията да остане отворена и да бъде обсъдена допълнително. Може би трябва да помислим и за гръцката петиция и насилственото членство в Гърция някои неща не са ми ясни, защото петицията не е преведена до момента, тя е само на гръцки. Но може би на следващото заседание може да обсъдим двете петиции заедно и до тогава се надявам, че въпросът ще бъде проучен на експертно равнище по-добре. Може би може да помолим и становище на правителствата в Гърция, Испания и Австрия и Германия. За, за, назовавам, споменавам Испания, защото в Испания правителството тръгва по обратния път, т.е. премахва се насилственото членство, така че становището от тази страна също би било интересно. Мистер Кройцман. Господин Кройцман. Благодаря, госпожо председател. Това е една много немска тема. Говорим за насилственото членство, но нещо не беше споменато. Промишлено търговските камери имат своите задачи, имат а, хора, които работят без заплащане за тези камера. Това не беше споменато. А какво каква е альтернативата? Евентуално да се премахнат камерите. Проблемът е, наистина трябва, добре, трябва да се провери дали наистина снесото е насилствено, но е, има е, проблеми в тази област. Някои търговски камери е, се опитват да играят с вноските, но това си е наш проблем. Вътрешен проблем. Има услуги, които могат да се предлагат на пазара, има конкуренция. Познавам тази дискусия. Това не е нищо ново. Но въпросът, който остава, е дали има неща, които накърняват свободата на установяване и накърняват европейското законодателство. Тези неща трябва да обсъдим. Накрая искам да кажа, е, тези камери са саморегулиращи се, самоуправляващи се организации. И отделните професии и сектори са представени в камерите. Има предприятия с различна големина, някои имат 60 000 служители, други по-малко, има различни сектори и ако всички предприятия и бизнеси са представени в една камера, то това става много сложно и нещата не винаги са демократични. Е, имам предвид начина и тежестите на гла... начина по който се гласува и тежестите на гласовете. Има различни структури в тези камера. Камери, естествено, могат някои от тях да се назоват недемократични, но още веднъж искам да кажа, ако всички бизнес сектори трябва да бъдат представени, то не може системите да са абсолютно прозрачни и абсолютно уравновесени. Структурите са много различни. Има, в заключение е, мога да кажа, че тези саморегулиращи се организации изпълняват важни задачи, задачи, които в противен случай би трябвало да бъдат изпълнявани от държавата – за изпълняването на тези задачи трябва да се плащат определени вноски. Това е ясно. Но критиката, която чухме днес, не е за мен нищо ново. Това е критика, отправена към различните камери, които правят грешки, които не работят ефективно. И които се опитват да печелят, като а, чрез а, насилственото членство. Приключвам. Камерите представят както големите, така и малките предприятия. това е един шпагат, който не е лесно да се направи. Има големи противоречия в рамките на камерата. Проблемите, които, за които вие говорите, за съжаление, оратора приключи без микрофон. Григоре. Благодаря ви. Искам да ви помоля да се изказвате по-кратко, тъй като ни остава още една важна жалба и нея също трябва да разгледаме. Господин Буштинаро и господин Хефнер, призовавам ви да се изкажете кратко. Това, което каза господин Хефнер, искам да, да подчертая. Тоест, не може да се премахнат камерите. Добре, има много проблеми, но не всички могат да се съсредоточат върху насилственото членство. когато стана член някъде, аз приемам устава, приемам начина на гласуване. Не мога да искам чрез парламента на Европей... Е, на, чрез Европейския парламент да се променят нещата. Аз съм станал доброволно член на тази камера, повече или по-малко. Така че нека про... проучим въпроса задълбочено. В крайна сметка, ако предприятията с хора, бих казал, че тези хора ограничават моите основни права. Добре, това в контекста на хартата на основните човешки права звучи добре аргументирано, но в економически контекст нещата стоят по-различно. Ако съм самостоятелен фермер, няма нужда да влизам, да членувам в една промишлено-търговска камера. Но ако пък съм е, е, е, основа акционерно дружество, то тогава ясно е, че трябва да стана член на една такава камера. Сега трябва да се проучи въпроса за двойното членство. А съжалявам, говоря доста разхвърлено колегата също, но това, което искам да кажа е, че в Европейския съюз има различно раздаване в областта не става дума да не се изпълняват дадени определени задачи, не става дума за това, че камерите нямат никаква функция, напротив, те имат функция, не става дума за това да се премахнат камерите, става дума да се проучи доколко членството е насилствено. За съжаление, колегите говорят без микрофон. Има и Съюз на свободните промишлено-търговски камери, Конфедерация на свободните търговски камери. Така или иначе, моето, моето предложение е петицията да остане отворена и да се съсредоточим главно върху проблема на жалбоподателя. Трябва да имаме и експертно мнение от правна гледна точка – винаги, когато става дума за насилствено членство, това е нещо остатък от миналото и това е нещо много недемократично. Господин Бощинар. That... Благодаря. Истина е, че правилата, които регулират търговските пара, палати, са в сферата на субсидиарността. Това е принципно вярно. Но тук се поставя друг въпрос – това не са публични структури, които а, са от отговорността на а, държавата или държавните органи. Това са частни а, структури, а, където има и частни участници. Не бива държавата да бъде обвинявана за нещо, което правят частни структури. А, на следващо място, отговорът на комисията в моите очи не изглежда пълен, не изчерпателен. Защото не е засегнат един проблем. А именно, това задължително членство ограничение ли е на свободната конкуренция? Има ли протекционизъм в резултат на съществуването на тези правила? Защото когато ние сме длъжни да плащаме голяма сума като членски внос в тази палата или камера, това много ограничава вашите финансови възможности да действате при равнопоставени условия на един или друг пазар. И накрая. Да, нека жалбата остане открита. Аз също бих приканил нашата комисия да изпрати досието на ИТРЕ, защото тук а, трябва да има отношение и Генерална дирекция конкуренция в комисията. Тя трябва да се занимава и да вземе отношение. трябва да се разисква и въпроса за реципрочността, взаимността. Можем ли да предвидим последиците, когато толкова много мощни дружества от Германия са принудени да изпълняват местни условия в моята страна, Румъния или в друга страна. Мисля, че не трябва да продължаваме да си действаме по-старому. Европейският съюз не е за това. Господин Хефнер, трябва да говорим за това какво ще правим и какво няма да правим. Господин Кройцман, вие казахте, че познавате тази дискусия от Германия а, и че тази диску, дискусия трябва да се води на политическо равнище. Това е така. Ето, например, вашата, във вашата политическа група има разногласия. Госпожа Кайн, която преди малко си тръгна, е на друго мнение. А, вие сте на друго мнение, но тази дискусия не би трябвало да се пренася тук. Тук има пред, точни въпроси, които засягат европейското законодателство. Аз мятам, че кратката версия на две страници на петицията е много важна и дава много ясна представа за какво всъщност става дума. Става дума за нарушение на демократичния принцип и на директивата за предоставяне на услуги. Ние тук сме Европейски парламент, а герман... немската дискусия трябва да се се води в Германия. Така че трябва да помолим комисията за ново становище и да се съсредоточи именно върху промишлено-търговските камери, а не камерите на адвокатите, лекарите и други. Πάντως прокипти и анексарта по οτιδήποτε άλλο. Благодаря. Както и да е. Търговско-промишлените палати навсякъде в Европа изпълняват полезни функции. Освен това има юридическа празнота. Когато човек се установява в една или друга страна и може би трябва да се занимаем с този въпрос, за да не се стига до е, разнобой в положението в отделните страни. дори това положение да попада в пределите на принципа на субсидиарност. Съгласна съм с предложенията е, за е, това жалбата да остане открита. Е, съгласна съм и с Европейската комисия. Няма съответни норми на европейското законодателство, така че не можем да говорим за нарушение на европейското законодателство. Но това е единственото, от което комисията се интересува в случая. А ние ще оставим жалбата отворена и ще я предадем на компетентната комисия, за да прецени тя дали е не е на лице пръзнота, която следва да бъде преодоляна. Сега преминаваме към жа, точка 19. Господин Иван Мартен е, е автор на тази жалба. Той присъства. Става дума за кариера, за добиване на Веровик, едно предприятие иска да а, извършва а, задълбочени проучвания а, с определени последици. Давам думата на господин Мартен. А, благодаря, госпожо председател. Накратко ще припомня това, което вие споменахте. Става дума за кариера, за Варовик. А, като Целта е там да се а, а, правят а, сондажи на 35 метра по-дълбоко, което означава да се засегнат два басейна с подпочвани води. Това ще засегне водоснабдяването и от към количество и от към качество в съответния регион. Преди да се спра на отделните елементи, които ни създават проблеми, искам да припомня е, предисторията. Внесохме петицията през 2011 година. Е, тя беше представена за първ път през юни 2011 година. И е, Европейската комисия синтезира е, част от фактите, е, като е, изпрати запитване на френските компетентни органи. Те а, е, изготвиха писмо в отговор. А, е, е, ставаше дума за отговор а, по въпроса доколко а, е нарушено европейското законодателство. Ние в нашата организация. Получихме този отговор в март. Изготвихме един доста пространен документ, който в началото на юни представихме на комисията, вземайки отношение по отговора на френското правителство на зададените въпроси. Има ред във Франция за издаване на разрешение. Това е административен ред. Разрешението е издадено на 13 декември 2010 година, т.е. към момента. Е, има разрешение за е, удълбочаване на кариерата, въпреки че е, според нас е на лице нарушение на европейските директиви. Кратко ще припомня основните елементи на документа. Първо, там има резюме от 4 страници и към него има приложение с подробна аргументация плюс 29 поддържащи документа, свързани с проведеното разследване, допълнителна информация, която успяхме да получим, да анализираме по време на проучванията, които извършихме. Оспорваме по две основни линии. Първо, влушаване е на качеството на подземните и наземните води. Защото когато се колпае по-надълбоко, може да има риск и то голям от умишлено или случайно замърсяване. Пример, въпреки всичките заявления за добра воля, трябва да кажа, че добрата воля не е достатъчна. През 2007 година, въпреки добрата воля, е, имаше а, замърсяване а, с а, апирит, железен пирит. А, и това е конкретен пример от риска за риска от замърсяване, който се материализира. Впрочем, документ за това замърсяване е приложен към документа, който изпратихме на комисията. И второ, има нарушение във връзка с гаранциите, които европейските директиви изискват. Има и други а, а, рискове от замърсяване а, с химически вещества, използвани в кариерата. А, март месец а, френските компетентни органи в своята нота а, заявиха, че в, а, на територията на кариерата не се използват никакви химически вещества. Само, че това не е вярно. За да се задълбочи копаенето, трябва да се използват експлозиви. Те се слагат в скалата, следователно вода водата, поточените води влизат в контакт с тези химически вещества. Френската администрация е издала разрешение. Достатъчно е да се прочетат документите, издадени от нея във връзка с лимита 85 е, литра е, е, въгле, водород, въглеводородни съединения, които могат да бъдат освобождавани в околната среда на ден. Дадено е разрешение, това е лимит, но все пак този лимит е много висок. А, значи, когато следите качеството на водите а, от гледна точка на рамковата директива за водите, явно става дума за нарушение, което по никакъв начин не може да бъде толерирано. Всички проучвания, които са направени е, с цел издаване на разрешението, е, се ограничават е, точно в периметъра на кариерата. Обаче ние сме получили информация, която показва, че неблагоприятно отражение ще има това удълбочаване на кариерата извън нейната територия. Пряко с кариерата граничат зони от Натура 2000, които са на 300 метра е, разстояние. Има влажни зони, които са застрашени от засушаване. И е, в е, резултат на това има риск от цялата флора и фауна в тези влажни зони. Според нас е абсолютно недопустимо в проучванията да се ограничи този, който издава разрешението, само в периметъра на кариерата, без да е, погледне какво ще стане е, вследствие на тази нова промишлена дейност е, в прилежащите зони. Трябва да се гледа на километри разстояние, дори до 50 км разстояние. Ние в предадените документи конкретизираме контекста е, дали сме информация и сме готови е, да е, я разясним пред комисията в смисъл, че съществува много тясна връзка между предприятието и различни сдружения, които в момента извършват оценките на въздействието. Според нас е абсолютно недопустимо а, предприятието, което кандидатства за разрешението, да извършва плащания към държавни структури, които са натоварени с извършване на оценката на въздействието. Но цялата тази информация е на лице и сме готови да я разясним. И в заключение, по всички тези въпроси, смятаме, че е на лице нарушение на рамковата директива за водите. И по тази причина сме изпратили е, свой собствен отговор на нотата с отговора на френското правителство, за да е, ви запознаем с детайлите. Аз не се спирам на всички тях тук подробно, но разбира се, можете да научите за тях документ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Е, комисията има думата. Благодаря много, госпожо председател. Представлявам модел води на Генерална дирекция околна среда на комисията. И бих искал да кажа, че както вече бе споменато, получихме тази петиция още през 2010 година и съобщихме на вашата комисия с каква информация разполагаме на този етап. Информацията, с която разполагаме, е, не бе достатъчна, за да се предполага, че има нарушение на директива а освен това, по това време течеше проучване на общественото мнение и френските власти все още не бяха взели решение. Наскоро, съвсем наскоро получихме допълнителна информация. Както чухме, френските власти са взели решение да позволят да се, да се отдълбочи кариерата и както разясни петиционерът, петиционерите, е, вносителите на петицията все още а, имат безпокойства, свързани с замърсяването на въздуха, замърсяването на а, повърхностните и подпочвените води а, от част, е, въздействието на експлозиите. Да не говорим, че е, в близост има област, е, включена в Натура 2000, която може да бъде засегната. И тук може възоснова на тази нова информация която получихме, да се сметне, че има нарушение на европейското законодателство. Информацията дойде до нас съвсем скоро. Това е поради факта, че специализираме по области на околната среда и е необходима по-добра координация с колегите от е, Генерална дирекция околна среда. На този етап е много трудно да се представят заключения. Мога единствено да кажа, че след като получим всички документи, бях споменати 29 документа. Комисията ще проучи документацията изключително внимателно и ще анализира въпроса за това има ли или не нарушение на европейското законодателство. За да се изпълни процедурата, ще се е, зададат и допълнителни въпроси на френските власти. Трябва да се получи нова информация и когато стигнем до заключение по въпроса, ще информираме парламентарната комисия за това. Председателката говори без микрофон. Oh, she's speaking. Ja, ich, ich, ich sage meine. Ich, also ich würde sagen, aufgrund der, der, des Sachverhaltes, dass die Kommission auch. Комисията казва, че не е получила всички, всичката информация, т.е. тя не е могла да обсъди и анализира всички документи. Така че комисията би трябва, така че тази петиция трябва да остане отворена. Може би секретарията трябва да пита комисията дали е получила всички документи и ги е проучила, защото петента би трябвало да даде обра в своята страна какво се е случило с съответната петиция. Това е моят, е, моето предложение. Госпожа Аукен. Мисля, че е ясно, че е, тази петиция трябва да остане отворена. Това е безспорно. Малко се изненадвам, че е, е, комисията казва, че има проблем с предаването на информацията, Получили сте информацията много отдавна. Все някой трябва да я прочел в вашата генерална дирекция. Това, че вие сте я получили едва в петък, няма значение. Може би е добре да проверим дали през октомври можем да отидем на място а, между а, двете сесии, може би между двете октомврийски сесии, защото проблемът е много сериозен и трябва да реагираме. Господин Бощинаро, госпожо председател, това си е чисто дежавю. Много важен е този въпрос. Как се прави оценка на въздействието? Ей, тъй за приятели. Това е проблем, който се появява отново и отново и отново и още не е разрешен. Втори въпрос. Не се споменава по какъвто и е да било начин необходимостта да се направи оценка на кумулативния ефект, защото тук говорим не само за директивата за водите, но и за замърсяването на въздуха, за повърхностните води, за подпочвените води. Т.е. тук е необходима стратегическа оценка на въздействието върху околната среда. А тук се споменава е, от е, вносителя само една оценка на околната среда е, и то е изготвена от свързани с заинтересованата страна институции. Така че е крайно време Европейската комисия да поиска нова оценка на въздействието. От 2010 година сме загубили две години. Благодаря много, колеги. И така, петицията остава отворена. Комисията ще трябва да даде отговор. Получила е документите и трябва да реагира възможно най-бързо. Преди юли. Много е спешен случай, трябва да се реагира. Искате ли да добавите нещо? Искате ли да добавите нещо? Ясно е, че ако имате допълнител... нужда от допълнителна информация, с удоволствие ще ви я предоставим. Ще ви предоставим и документите, които вече сме изпратили и допълнителна информация, ако ви трябва. И ако искате да организирате посещение, също сме на линия. Ще говоря на английски, каза председателката item twenty two by mrs auken twenty four by mr meyer thirty three by mr Вале. Преводаческият екип приключи работното си време. Пожелаваме ви приятно продължение. Okay. Thank you all for your patience and thank you for being here.